But was this. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich würde die Sitzung gerne. Уважаеми колеги, бих искал да започнем работа. So, dear colleagues, as you all see, our chair. И така, Скъпи колеги, разбирате, че е, нашият председател отсъства. Е, той, за съжаление, е болен. Е, е аз ще започна, а след това към 5 часа ще дойде колегата е, Фарбър, който ще продължи. Е, приятно ми е да ви съобщя, че господин Катайнен, член на комисията, е тук, за да поговорим е, за неговия ресор. Е, приемам, че по първа точка е, няма възражение, приемане на дневния ред. Втора точка е одобрение на протокола. Точка трета, съобщение на председателя. Аз ви казах, че докладът на е, Европейския е, парламент е, е вече насрочен. Ако нямате възражение по протокола, ще го приемам, ако не имате известен срок за да помислите. И така, преминаваме към точка четвърта размяна на мнение с Юрки Катайнен, член на комисията, отговарящ за работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност. Ще говорим и за последните е, предложения на Европейската комисия във връзка с е, Европейския фонд за стратегически инвестиции. На 4 е, януари е, бе е, прието съответното решение от състава на комисията. Е, ще е, разискваме въпросите по процедурата за съвместно взимане на решение Съгласно член 55 е, от правилника за е, вътрешния ред, е, ние ще вземем отношение в нашето становище и в доклада ни, най-вече по въпросите свързани с економическите аспекти на плана за инвестиции. Естествено, конкурентно способността, растежа, работните места ще играят също съществена роля Планът за инвестиции е от съществено значение за Европейския е, съюз. Е, Европейската инвестиционна банка би трябвало да предприеме съответните мерки, така че да е, е, помислим за това как точно ще финансираме Е, жизнеспособните проекти, какво ще направим с тези, които не са жизнеспособни, какви е, ще бъдат е, схемите за е, инвестиране на предприятията. Европейския инвестиционен план би трябвало да насърчи растежа и да създаде заети места, е, е, е, работни места, в допълнение към всички останали инструменти, които вече са приети. И така, няма да губим повече време с уводни думи. Аз знае, че господин Кацайнен трябва да ни напусне в 5 часа, така че веднага ви давам думата, господин Кацайнен. Ще чуем първо вашето експозе, след това вече ще имаме възможност да задаваме въпроси. Благодаря, е, господин председател, е, госпожи и господа. Благодаря ви за поканата и възможността да обясна някои аспекти на Европейския инвестиционен план. Е, тъй като не е възможно в момента да ви покажем някои от изображенията и графиките, които сме подготвили, ще ги получите допълнително сега ще говорим е, без е, да показваме слайдове. Ефективната економическа е, политика е свързана естествено с инвестиции. Това ще позволи на частния сектор да се разширява, да е, е, се насърчат предприятията, тъй като държавите членки е, трябва да станат конкурентно способни и да подготвят съответните планове за бизнес инвестиции. Средствата ще бъдат не само от европейския бюджет, а и от частния сектор, от частните инвеститори. Е, тоест, е, става дума за комбинация от е, различни инвестиции. Триста 300 билиона ще 300 милиарда ще е, е, е е, необходимостта от е, инвестиции в момента, така се изчисляват. Е, с 500 милиона по-малко отчитаме за тази година, отколкото потребностите. но ние се нуждаем от около 300 милиарда повече ежегодно, така че това ще бъдат потребностите, които са заложени в инвестиционния план. Слага се на структурни е, мерки, които би трябвало да доведат до едно положително развитие. Е, три са елементите е, в рамките на триолога. Те се обсъждат. Европейския инвестиционен фонд и освен това техническата помощ, както на второ място и на трето място задълбочаването на единния е, пазар. Ще се спра на тези три елемента е, по-подробно. Първия стълб е, на FC. Е, първият е, план, който е, е свързан с е, Европейската инвестиционна банка е представлява е, известно предизвикателство. Новия план всъщност е свързан с е, проектите, с, е, които са високо рискови. Е, Европейската инвестиционна е, банка ще трябва да намери подходящите гаранции за е, тези високорискови е, инвестиции. И вторият стълб, е, който е свързан с гаранции във връзка с ценни книжа, акции, облигации. И третият елемент се изразява в това, че не става дума единствено за публични средства, а за комбинация от е, е, публични е, инвестиции, обществени средства и средства от частния сектор, от частните предприятия. Освен това, това е един допълнителен инструмент към нормалните грантове и кредити, които се отпускат по линия на Европейската инвестиционна банка. По този начин е, ние се надяваме, че ще можем да привлечем повече е, частни инвестиции. Е, основните сектори са следните. Първо, малките и средните предприятия. Ще се предоставят повече средства от страна на частния сектор. Такива са очакванията и надеждите в резултат на новата програма. Тъй като потребностите от инвестиции в сектора на дребния и средния бизнес са големи. По този начин ние ще можем да създадем и повече работни места. Средствата от Европейския фонд за стратегически инвестиции е, ще е, бъдат насочени най-вече към е, иновациите, към сектора за, на малките и средните предприятия. И е, една е, друга е, преференциална област е свързана с е, е инфраструктурните проекти. Това са високорискови проекти. Е, ще ви дам само някои примери за това как, какво разбираме под високорискови е, проекти. Това са пилотните проекти, свързани с нови технологии, с е, слънчева енергия, с е, е, енергията на вълните, интелигентни проекти и инвестиции. Да, проектът би трябвало да бъде жизнеспособен, да обещава да обещава ефективност и рентабилност, но естествено никой не може да гарантира абсолютна възвръщаемост. Така че риска трябва да бъде поделен. Да, Европейската инвестиционна банка ще участва с, при покриването на риска и но частните инвестиции също ще бъдат включени, така че е, за да е, се привлекат частни инвестиции, ще трябва по някакъв начин да споделим е, риска с частните инвеститори. И тук точно е ролята на Европейската инвестиционна банка. Финансирането на малки и средни предприятия. ЕИБ е, ще предоставя повече е, кредити е, на малки и средни предприятия. Това бе декларирано вече, независимо от това, че може би Европейския фонд за стратегически инвестиции и планът за инвестиции на комисията може да се позабавят. Но при всички положения имаме гаранции е, и обещания от страна на Европейската инвестиционна банка, че ще се кредитират повече малки и средни предприятия, отколкото преди. Е, с това ще се започне, може би, след около две седмици. Е, така че това е ще бъде, така да се каже, е, една е, постепенно състояние на е, Европейския фонд за стратегически инвестиции, когато той започне да действа. до 60 до 70 милиарда годишно ще се отпускат като кредити за малки и средни предприятия. Заедно с засилената техническа помощ е, ще е, започнем и с проектите за е, енергетиката. Когато частните инвестиции са свързани и с пенсионни фондове и трябва да бъдат насочени най-вече към инфраструктурата, най-общо и не само към енергетиката. Естествено, е много трудно да намериш е, е, надежден инвеститор. Трябва е, при всички положения е, да се направи една много добра е, селекция, много добра премислена, е, добре премислена е, селекция, като се има предвид инвестиционния портфел. В момента, в който се намери частния инвеститор, той ще получава и техническа помощ от консултативният орган, в който ние възнамеряваме да съберем необходимата експертиза и наличните експертни оценки. Това ще помогне и на частните и обществени инвеститори да структурират дейността си, за да могат проектите да бъдат подготвени и да се представят на частните инвеститори, които да преценят доколко е привлекателна тя тази инвестиция за техните портфели. Третият стълб е единният пазар. Както казах, това ще повлияе върху економическия растеж и създаването на работни места. Не в краткосрочен, а в средносрочен и дългосрочен план. И трите стълба предполагат нашето тясно взаимодействие – Имам предвид на комисията и Европейския парламент. Много е важно да се е, задълбочи единния пазар в цифровизацията и енергетиката. И това е, което може да доведе до добавена стойност. Надявам се, че комисията заедно с Европейския парламент ще подчертае колко е важен този сектор за държавите членки. Надявам се Всъщност това е областта, в която няма разделителни линии между севера и юга, и изтока и запада. Защото това е от общ интерес за всички. Още един път искам да подчертая значението на нашите две институции и тяхното взаимодействие. Необходимо е да привлечем подкрепата на държавите членки. Аз се разговарях днес с комисаря, отговарящ за цифровия вътрешен пазар и той каза, че когато отива да си купи вратовръзка, никой не го пита къде му е издадена кредитната карта. Ако обаче иска да си купи цифрово съдържание, да речем група, набор телевизионни канали, го питат къде му е, къде му е издадена кредитната карта. Така че цифровият единен пазар все още не е развит. Споменах тези три сектора, за да подчертая тяхното значение. Няколко думи за управлението на фонда за стратегически инвестиции. В момента Комисията и Европейска инвестиционна банка са най-водещите заинтересовани лица, само че това, този фонд предполага и участието на частния сектор. По този начин ще се запазят областите, ще се запазят насоките на инвестиционната политика. Друг орган е инвестиционния комитет, който е отделен от управителния комитет. Има доста е, отличителна, разграничителна линия между двете. Прави се анализ на жизнеспособността, на проектите и се взима решение, кои са проектите, които могат да бъдат финансирани. В това писмо се споменава директор и шестима членове. Те ще бъдат набирани с открит конкурс. Мисля, че ще бъде добре да спра тук и да отговоря на вашите въпроси. Заповядайте и благодаря ви за вниманието. Благодаря господин заместник председател. Разполагаме с 19 минути и секретариатът е предвидил беше предвидил възможността за изложение. Не можахме да го покажем, но то, това изложение ще ви бъде изпратено по електронната почта. Ще ви бъде изпратено и на твърд носител. Сега имаме възможност за въпроси и изказвания. Първият, който ще зададе въпросът е Пабло Залда от ЕНП. Благодаря, господин заместник председател, за това, което представихте. Искам само да ви попитам за ефекта върху реалната економика на инвестиционния план и Европейския инвестиционен фонд, фонда за стратегически инвестиции. Въпросът ми е какво ще бъде въздействието му върху БВП и колко работни места ще бъдат създадени. Благодаря ви. Благодаря. Изчислили сме, че благодарение на тези инвестиции на стойност 300 милиарда ще постигнем 1,3 милиона работни места. Не сме правили изчисления за въздействието на даден тръбопровод или проект в областта на единния пазар ще има. Но ако тези 300 милиарда са допълнителни инвестиции към обичайните, бихме могли да създадем допълнително 1,3 милиона работни места. Използван беше обичайният метод за изчисления. 1,3 милиона работни места не са малко, разбира се, те не са достатъчни заедно с тази дейност, структурната, структурните промени, паричната политика и политиката за насърчаване на инвестиции, можем да променим нещата. Може ли да задам един въпрос? Искам да знам по какъв начин възнамерява комисията да направи така, че подбора на проекти да се извършва по такъв начин, че да оползотворим 300 милиарда. Това е от ключово значение за успеха. Как ще гарантирате подходяща политика за подбор на проекти. Благодаря ви за това, че повдигнахте този толкова важен въпрос. Най-напред не бива да допускаме обществените средства да заместват частните, тъй като това ще бъде разхищение на обществени средства. Второ, проектите би трябвало да се подбира в съответствие с определени принципи. Когато по отношение на цифровия вътрешен пазар, може би ще бъде необходимо да подберем определени проекти. Фондът може да финансира отчасти определени мрежи заедно с частния сектор, това ще създаде добавена стойност. Освен това, може би някои колеги са чували това, но аз проявявам интерес към високорисковия фонд, тъй като често съм посещавал Португалия и съм се натъквал на рентабилни проекти, но поради по-високия риск частните средства от Лондонското Сити никога не са стигали до тях. Така че има нужда от някакъв начин за, раз, за разпределение на риска, за да привлече частния сектор към а, проекти в определени сектори, в определени райони. Най-сетне ние трябва да направим така, че процеса на подбор да бъде независим, т.е. да не се допуска политическа намеса, защото това е което вълнува частните инвеститори. Ако има слух, че даден проект е избран по политически причини, те не могат да разчитат на това фонда да бъде управляван добре и няма да са готови да поемат риска. Частните средства, разбира се, имат нужда от сигурност. И сега господин Булман има думата. Господин заместник председател, господин Катайнен, в тази комисия всички представители на всички политически групи са много доволни и се радваме доклада по е, тази тема има е, така, положително настроение по отношение на инициативата на комисията, но имаме много въпроси, е, които ни тревожат. Първо, в по отношение на инвестициите, енергийна ефективност, мрежи, кабелни и връзки и така нататък, е необходимо първо да се започне с проучване и след това вече се взима решението за инвестиции. Така че е необходимо да се направи една оценка на проекта предварително с слабости и с плюсове. Комисията би трябвало да ни даде е, конкретни примери за това как точно ще работи всъщност е, една, е, надяваме се, ефективна програма за инвестиране. До този момент не сме получили конкретния пример. Не става дума за идеологически въпроси, става дума за чисто практически въпроси. Трябва да говорим конкретно от гледна точка на практиката как ще действат нещата, за да наистина да получим нещо ефективно и реално на практика. Освен това, или е, експертния комитет, или Европейската инвестиционна банка, така да се каже, взима решения. Къде е? виждате отговорността на Европейския парламент? Защото в крайна сметка притока на свежи пари влиза в бюджета на Европейския съюз ако правилно разбирам е, е, колегите, е, Европейския парламент, който е пряко избран от гражданите, ще може да казва своята воля, да взима участие в решенията, нали така? Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви за този акцент върху приоритетите. Принципите на инвестиционната политика и на фонда за стратегически инвестиции ще се съобразяват с насоките. Кредитите трябва да се насочват към проекти, които съответстват на целите, които си поставяме и политическите области, като климатични промени, окончателното решение или подбора. Всъщност, управителният съвет е този, в който всички заинтересовани лица ще имат място и те ще определят кредитния риск и областите в економиката, към които да се насочат кредитите за конкретна година. Но подбора на проектите и окончателното решение ще се взимат от политически независим орган. Всъщност, управителният съвет на Европейската инвестиционна банка е този, който ще утвърждава проектите. Но всъщност на това ниво не се прави политическа оценка. Много е важно да разберем, че новия фонд ще функционира по начин подобен на ЕИБ. Няма политически съображения при подбора на проектите. Благодаря. Зампотело. О, Благодаря, господин комисар. Един от най-важните проекти, един от най-сериозните проблеми е недостига на инвестиции. Е, нашата способност е слаба и за това имаме нужда от европейски инвестиционен пакет. Надяваме се, че това ще привлече допълнителни частни инвестиции. Всичко това е прекрасно. Не, едва ли някоя група или партия би възразила срещу тази идея и тези инициативи. Стискам палци. Има обаче много нерешени въпроси, свързани с това как конкретно да поступим което ще определи дали да ги подкрепим. Вече сме обсъждали тези въпроси и аз ще се спра накратко на тях. Преди да инвестираме има нужда от капитал. Следователно един ключов въпрос е можем ли да направим така, че частния капитал да бъде по-мобилен? Вие казахте, че е, капитала, е, че бизнесът ще отпусне средства, ако има е, сигурност, ако има рентабилност, ако рискът бъде разпределен, Искам да знам също така какви конкретни резултати очаква Европейската комисия от проекта. Какви мерки какви измерители ще прилагате за конкретните резултати, на чиято основа да решим дали даден проект е постигнал успех или не. И какъв е графикът на тези проекти и кога могат те да стартират? Най-напред искам да благодаря за въпроса ви за презентациите, за слайдовете ще ги получите по имейла. Ще ги получите и в разпечатан вид. За рисковете и печалбите. Новият фонд ще работи като банка, т.е. той ще се стреми да реализира повече печалби от загуби. Само, че говорим за високо рискови инвестиции, така че а, е, загубите не са напълно невъзможни. Първите загуби ще бъдат понесени от новия фонд. Разбира се, целият проект Ако целият проект понесе загуби, частният сектор ще пострада. Но на годишна основа инвестициите трябва да са такива, че печалбите да са повече от загубите, но ако има загуби, обществените средства са унези, които е, ще бъдат засегнати в най-голяма степен. Това е и стимулът на проекта, чиято цел е да привлече частно финансиране. Целта не е да се използват средствата на данакоплаците за кредитиране на проекти, които биха привлекли частни инвеститори без друго. Тъкмо под... обратно, добавената стойност ще дойде от по-високорисковите проекти. и също така е чрез финансиране на малки и средни предприятия. Без схемата за, гаран... за гаранции няма да се постигне нищо. Средствата няма да се отпускат за, за най-високорисковите проекти. Най-конкретната цел е да се мобилизират нови инвестиции за 300 милиарда, които да доведат до създаването на работни места. И когато тръгнат един път инвестициите, това, тази цел ще се реализира. Самият инвестиционен план сам по себе си няма да промени цялата економика. Но ако тръгнат инвестициите, ще се произведе положително психологическо въздействие, защото економиката е свързана с психологията. Аспекта единен пазар е сред най-важните аспекти. Ако успеем да направим така, че комисията и парламентът да си взаимодействат ясно, това ще заведе до очаква положителни очаквания в частния сектор. Благодаря. От името на Алде Кора Вон Ювенхуйсен. Um, Благодаря, господин Катайнен, комисарио Катайнен. Добре дошъл отново в парламента. Благодаря ви, че сте тук сред нас. Първият ми въпрос е свързан с Европейския фонд за стратегически инвестиции. Съгласен ли сте, че нов инвестиционен фонд не трябва да се превръща в някакъв фонд за публични инвестиции, а трябва да финансира жизнеспособни проекти, които ще насърчат дългосрочен растеж, ще има постоянни работни места и няма да се съсредоточаваме върху такива бързи печалби, каквито ни се иска. Вторият ми въпрос е свързан в, с комуникацията на комисията. Може да използвате гъвкавостта а, на пакта за стабилност и растеж и да ни кажете какво ще означават структурните реформи екс-анте. Има ли предвид комисията, че по клаузата за структурни реформи ще се отпуснат малко правилата и няма да има реални реформи, прияти от националните парламенти. Вие сте комисар за конкурентоспособността. Съгласен ли сте, че в много държави членки са належащи структурни реформи и представянето на план за такива, без план за действие и без да се предприемат мерки, всъщност не дава никакви гаранции за прилагането на структурни мерки и съответно не трябва да се отпускат правилата за такива държави. For... Целта ни е да използваме новия фонд за дългосрочни инвестиции. Искаме инвестиции, които да дадат потенциал за растеж. Често те са по-рискови. Може да има инвестиции с бърза възвръщаемост, макар и по-рискова такава. Под по-рискова имам предвид с по-голяма или по-висока възвръщаемост заложена като възможност. Новият фонд ще се съсредоточи върху това, например, да подпомогне новите технологии, които а, да са пионерски. Нови възможности могат да се открият и в градското планиране, при прилагането на такива проекти за нови технологии – и новия фонд може да си раздели риска с частните инвеститори, макар че парите ще дойдат от тях. Мисля, че фонда трябва да помогне нови възможности за потенциален растеж в дългосрочен план. За гъвкавостта. Тя има различни аспекти. Държавите с дефицит под 3% могат да получат известно разхлабване на правилата, ако се занимават наистина с структурни реформи. Вземането на решения при реформите трябва да е било взето на ниво правителство или парламент. Тоест не е нужно, не е достатъчно само да има план, защото сме виждали чудесни планове и добри намерения, а, много. Така че е хубаво сега да видим, че наистина те ще се превърнат в реалност. Когато правим ексанте анализ, винаги има риск. Дали промените ще бъдат приложени наистина на практика? правителство, което прави много болезнени реформи, след преминаване през парламента на съответното предложение, е, би трябвало да бъдат приложени. Ако държавите влагат свой капитал в Европейския фонд за стратегически инвестиции, тези средства няма да задействат е, процедурата е, по сред дефицит, за да може е, всички проекти по този фонд да бъдат е, разглеждани по един и същи начин. Благодаря. От ГУЕ Мигел Виге. И така, Европейския съюз в момента се намира в един парадокс. Е, тези държави, които могат да инвестират, не искат да инвестират, а тези, които биха искали, не могат. Има голяма безработица, хората искат да потребяват, но всъщност нямат покупателна способност. Та, да, на фона на всичко това се появи този инвестиционен план или фонд за стратегически инвестиции. И аз и много граждани трудно можем да разберем защо ЕЦБ не може да финансира този план, а казва, че е готова да инвестира над милиард в финансовата система. Даже един трилион, което някакси надхвърля умствените ни способности явно, тъй като е неразбираемо. Сега за инвестиционния план. Тук имам някои а, притеснения. Първо, жизнеспособността на инвестициите от този план. Как правите разлика между този план и плана, който изготвихме 2012 година, който не ни доведе до никъде? След това, като че ли аршинът, който мерим, дава преференции на инвестициите, които ще окажат ясно въздействие през 16-17 година, но в момента сме 15 година, така че извличаме ли максимална полза от тези инвестиции? И, нали, говорим за дългосрочни проекти, 16 та година е зад ъгъла. След това ще могат ли тези проекти да привлекат финансиране? Няма да има национално съкредитиране, не разбирам защо. Ще има технически комитет, който ще прави някакви оценки, ще вземе позиция по тези проекти. След това тематичните планове. Ние имаме 13 проекта в Португалия, които ще се напаснат много добре по съществуващите правила. Германия, Испания вече са заложили различни проекти И трябва да ви кажа, че техните проекти може би ще похарчат половината от този фонд, така както ги гледам. Тоест, как ще направите така, че парите да стигнат за всички държави, особено да отидат до тези държави, които са в най-уязвимо положение. Ако искат, държавите могат да излязат със свои ценни книжа, които да са осигурени, а новия фонд за стратегически инвестиции ще отпусне средства на МСП, и това ще мине през инвестиционния фонд. Вие сте запознати най-вероятно с него. Този фонд дава пари на МСП и ако иска ЕЦБ, може да купи акциите или ценните книги, които те са емитирали. 2012 година, когато повишихме капитала на ЕИБ, тогава тя имаше по-голяма възможност за отпускане на кредити и сега ние се радваме на това, т.е. възползваме се от тези средства. Проблемът е, че нямаше голяма промяна. Защо? Защото тогава нямаше ликвидност на пазара. Поради тази причина нямаше толкова много инвестиции. Положението сега се промени. Пазарът е много ликвиден, фирмите знаят това. Това, което обаче сега нямаме, е рисково финансиране от частния сектор – поради тази причина искаме да създадем нов рисков фонд, който да даде възможност на частната ликвидност, истинските инвестиции да потекат. Питахте как може да направим така, че средствата да стигнат до районите, където най-трудно се получава финансиране. Всичко зависи от тези, които изготвят проектите, но и от националните банки за насърчаване на инвестициите, т.е. дали те искат да получат средства от Фонда стратегически инвестиции, да ги отпуснат на МСП и да ги дадат на важни проекти. Нито комисията, нито някой друг ще насочи парите към определен регион или община. Не. Онези, които изготвят проектите, са хората, които трябва да привлекат средства, да ги поискат и да излязат на ни с проекти. Кредитите трябва да стигнат до цяла Европа. Ако забележим, че се че парите отиват само в най-силните държави, то трябва да направим нещо, защото това не е целта ни. Новите кредити трябва да стигнат до всички. И накрая рисковото финансиране. Винаги то трябва да е насочено към регионите или държавите с по-висок риск. Това е проблемът или по-скоро не е проблем, но финансирането от ЕИБ не е стигало до най-рисковите райони. Причините за това са ясни и това трябва да бъде променено. Благодаря. Следващият за зелените Sí, señor vicepresidente, gracias por su, por su comparecencia. Благодаря, заместник каза господин Уртасун. Имам няколко въпроса към вас. На държави членки, които ще отделят средства. Четахме доклади, че Италия няма желание да участва. Нямаме потвърждение от други държави, така че исках да разбера кои държави участват. След това, що се отнася до общия бюджет на Съюза за гаранции. Исках да разбера дали сте правили проучвания по този въпрос. Когато говорим за механизма за средстване, за свързване извинете, на Европа, там имаше необходимите лостове. Направили ли сте анализ на печалбата, рентабилността по тези въпроси? Що се отнася до подбора на проекти? Инвестиционната банка ли ще реши? Или ще има фиксирани критерии? Какъв е списъка с критерии? Има ли такъв? Това интересува моята група защото може да се приоритизират проекти, които имат положително социално въздействие или екологично въздействие. Това бяха въпросите ми. Нямаме списък с държави, които искат да участват и да вложат свои средства в Фонда за стратегически инвестиции. Има държави, които са се свързали с нас, поискали са подробности за фонда, за целта на фонда. И сега цялата информация е на разположение. Ако има правителства, които искат да участват, за тях има повече информация вече. Например, утре ще представя всички подробности на съвета ЕКОФИН. Сами те държави членки ще преценят кога искат да участват. Националните насърчителни банки. Имаше няколко такива, които искат да участват в този проект. Ако някой от вас иска да подкрепи този проект, ще бъде изключително полезно да говорите с вашите правителства и да ги насърчите да участват, за да може да има повече капитал за отпускане в кредити. След това бюджетът и ресурсите. Средствата идват от Хоризонт 2020 и е, Механизма за свързване на Европа. Както знаете, това са фондовете в бюджета, които не са разпределени по държави. Затова така най-бързо тези ресурси могат да бъдат отпуснати. В същото време трябва да кажа, че поне според мен, и в комисията това обсъждахме, ако вземем 2,7 милиарда от хоризонт 20 година като грант, това ще означава, че научните изследвания трябва да получат повече. Защото сега 2,7 използваме като лост и за това новаторството, научно-изследователската дейност трябва да получи повече като кредити, а не като грантове. Затова колегата Карлос Моес поиска да приоритизира рубрики, за да опази основните, основната научно-изследователска дейност, тъй като тя трудно получава кредити. Частните новаторски идеи могат да получат кредити, което е добре. И последният въпрос. Инвестиционни критерии. Трябва да ги разгледаме по-нататък. Все още не сме. критериите не могат да бъдат едни за всички, т.е. всички критерии да бъдат изпълнени преди да се получи финансиране. Финансирането трябва да подпомага и другите сфери на политики в Съюза. Thank you, Vice President. Next one for the... E- Благодаря. От СДД Патрик Офлин. Добър ден, господин Катайнен. Много се радвам, че ви виждам и аз искам да се присъединя към онези, които искат да видят вашите слайдове, особено за онези слайдове, които описват настоящата европейска економика, но си мисля, че ще страшнички или нецензурни, така че ще трябва помощ. Какво се обърка? Имахме много високи цели във всички сфери. Говорите за 300 милиарда евро. Защо инвестициите, инвеститорите стъчкуват? Знаете, че има много средства в корпоративни банкови сметки. Чисто и просто тези пари не се инвестират в европейските държави, особено в държавите от еврозоната. еврото се превърна в негативна характеристика на нашия ландшафт Има толкова много економики, които го използват, те са много различни. Какви са реперите, които са си заложили, за да може обективно да оценим напредъка ви с времето и е, приложими ли са те? Говорихте за средносрочни и дългосрочни работни места. Не смятате ли, че мина прекалено много време вече? И включвате ли също така напрежението което се натрупа в държавите, където се затягаха бюджетите. Помислете какво се случи на изборите в Гърция. Няма ли демократични импулси, които могат да ограничат това, което могат да направят правителството, що се отнася до напасването им с вашата инвестиционна програма? Има ли също така някаква продължителност на провалите, които да ви убедят, че трябва да се разпусне еврото? и националните економики отново да имат свои собствени валути, валутни курсове, които да отразяват техните слабости и силни страни. Не е ли това най-добрия катализатор на Катайнен за економическо възстановяване? Thank you very much. Uh, the benchmarks. Сега за реперите и жалоните искаме да мобилизираме частни средства за жизнеспособни проекти. 300 милиарда. Никой не може да гарантира цифрата 300 милиарда, защото не знаем точно как ще финансира, но това целим. Искахме да получим нещо като 1,3 милиона допълнително в работни места. Трудно е да се зададат количествени цели на развитието на единния пазар, например, или на пристигането на проекти и изготвянето, защото те са най-голямата част. Рисковото финансиране е само част, която е необходима, но голямата промяна може да дойде от единния пазар, ако искате да измерим нещата по някакъв начин, трябва да видим. Колко законопроекта можем да направим, каква част от тях ще минат през парламента и през съвета. Едва ли еврото е причината е, държавите членки да не са конкурентно способни. Това се отнася до много държави членки. Това е една от основните причини, поради които инвестициите и економиките не се разрастват. Също така има и други причини. Можем да спорим по този въпрос, но мисля, че еврото е стабилизиращия елемент. обаче не може да замени националната отговорност, която трябва да се поеме. И такова поемане на отговорност не се забелязва в много случаи. Националните правителства отговарят за конкурентоспособността, както и за вярата, която човек може да има в тяхната фискална политика. Ние можем да ги подкрепим само над тази национална отговорност. Thank you, Vice President. Next... Благодаря, господин заместник председател. Барбара Капел е следващият оратор. Благодаря, господин председател, господин заместник председател. Днес косвено говорихме за набирането на средства в ЕФСИ вие знаете, че е, около две трети от е, средствата е, всъщност е, е ще дадат от е, механизма за свързване на Европа е, и от е, е други програми. Е, обсъжда се също и дали не трябва да се е, привлекат средства и от структурните фондове, от фондовете за е, селско стопанство, за селски райони. Е, е, тоест ще трябва да се променя многогодишната финансова рамка в такъв случай. Е, така че е, въпросът ми е възможно ли е да се съгласуват и задълженията по ЕФСИ и набирането на средствата с структурните фондове. <clears throat> Възможно ли е в крайна сметка е, средствата да влязат и в е, гаранционната схема по този начин, е, без някакво решение на съвета или без постигане на договореност с съвета? На как ще реагира Европейската сметна палата? И освен това, ЕФСИ си поставя за цел да привлече частни инвеститори за огромни проекти. До този момент не сме говорили обаче за това Какви ще бъдат е, очакванията за печалба, е, които можете да представите на частните инвеститори, защото е, без рентабилност, без известна печалба едва ли ще получим инвестиции? не комисията и фондът ще бъдат тези, които ще определят рентабилността или печалбата. В крайна сметка става дума за частни средства и частният сектор ще определя възможността за рентабилност ние е, не желаем по никакъв начин да налагаме някакви наши виждания на е, частните инвеститори, но е, бихме желали да ги привлечем. Естествено, трябва да има очакване за рентабилност. Ще е, има е, инвестиции от е, публичния сектор, ще има инвестиции от, по линия на публично-правните партньорства. Това естествено е, е труден въпрос, тъй като нещата са свързани с ситуацията във всяка държава член. Испания днес направи нещо, което действително си струва да отбележим. Е, това е инициативата е, на испанското правителство да използва структурните фондове в размер на 5 е, милиарда за кредитиране на малки и средни предприятия, което действително ще подпомогне много дребния и средния бизнес в Испания. Същият метод, който използва испанското правителство, би трябвало да се приложи е, и в други държави членки. 2,7 е, милиарда от, ще дадат от е, Хоризонт 2020. Аз разбирам въпроса ви, разбирам тревогата. Да, дори в е, моята страна, в е, Националния парламент, в е, Комисията за образование, обучение, иновации и научно-изследователска дейност ми задаваха подобни въпроси. Естествено, ние говорим за това, че ще насърчим иновациите и при това положение би трябвало да предвидим достатъчно средства за насърчаване на научно-изследователската дейност като цяло, но естествено и иновации. Частните изследвания и научните изследвания в частния сектор би трябвало да се обвържват с усилията на публичния сектор за инвестиции. Благодаря. Ева Пълнова има думата. Е, втория кръг е, от е, въпросите към вас. НП, благодаря. Господин заместник председател, благодаря ви за това, че сте тук, за да обсъдите с нас тези въпроси. За да постигнем действително ефекта на лоста, трябва да идентифицираме рисковите проекти които може би в друг аспект не биха били толкова рисковани. Въпросът е как ще определяме жизнеспособните проекти? Ще има ли някакви някакво разпределяне на средствата на географски признака, как ще се постига баланса, е, в това отношение, така че е, да се насърчават проекти в е, държави членки или в региони, в които срещат по-големи економически и финансови трудности в момента. Ще има ли, така да се каже, географски преференции по отношение на някои региони, които обещават по-голяма възвръщаемост и съответно по-голям стимул за развитието на единия пазар? Това е всъщност първия ми въпрос. И смятате ли, че гаранциите, които ще се предоставят от финансовия, е, от е, е, на фонда, ще насърчат и ще ускорят процеса? Освен това, гласовете в управителния орган ще бъдат ли приведени в съответствие, така да се каже, с вноските на държавите членки? И как точно на практика ще функционират всичките органи? Говорим за инвестиционен комитет, за експертен комитет или стиринг комити. Да, благодаря, госпожо Пълнова. Техническата помощ, естествено, е много важна. Всъщност, вие засегнахте този въпрос също. В Румъния също се тревожа, че по-голямата част от инвестициите всъщност ще се насочат към по-стабилните и по-силните економически региони в Европа. Не, това няма да бъде така, защото ние предвиждаме е, е, създаването на този фонд е, е, именно с цел да подпомогнем е, е, проекти във всички държави членки е, България, Румъния и други страни. Там има висок потенциал, е, много по-висок, отколкото е, в други. Е, държави членки на Европейския съюз. Защото а, там на практика а, има вече а, един много по-голям ръст. А, скоростта на развитие е друга. А, търсенето а, е на лице. И по тази причина а, ние желаем да включим и техническата помощ. А, както в. А, е, публично-частните проекти, така и в е, е, публично-частните партньорства. Да, дали е, има някаква пропорция е, или пропорционална система е, на гласовете и е, в зависимост от вноските на държавите членки? Е, има нещо такова, да, предвижда се една такава схема. Е, но ролята на инвестиционния комитет е, ще бъде определена е, с правен акт. И естествено при определянето на е, участието и на е, разпределянето на гласовете е, ще се спазват съответните е, правила, които въжат за съответните структури и органи в частния сектор, при частните инвестиции. Но в общи линии Европейската инвестиционна банка не предвижда географски преференции при разпределянето на средствата. Следващият оратор. Европейската комисия предлага да се е, отвори Европейският фонд е, за стратегически инвестиции за частния сектор и за неевропейски е, участници също, заинтересовани лица от извън Европа. Е, това всъщност е моят въпрос. Как комисията смята да гарантира общностния интерес, който би трябвало да преобладава? Как трябва да виждаме ролята на Европейския парламент и на Европейската комисия в този процес? И ролята на фонда ЕФСИ във връзка с инвестиционната във връзка с инвестиционния капацитет и разпределянето на средствата. Имате държави членки, които имат, могат да предложат високо качествени проекти и а, които са очевидно предпочитани от инвеститорите в момента и също време има държави членки, в които дефицитът в бюджета е голям. Как точно а, ще се а, балансират а, тези разлики? А, не виждате ли известен риск? Нашата идея е ако публичен или частен фонд е, желае да участва с капитал и да увеличи на практика е, капитала, който е, ще бъде на лице в ЕФСИ, това ще бъде прекрасно, естествено. Но Външните е, капитали не могат да бъдат е, по-големи, е, ако сме реалисти, трябва да си го признаем, от капитала, който ще вкараме ние в Европейския съюз в фонда. заинтересованите е, от едно добро и ефективно функциониране на е, фонда е, не желаят на практика да управляват или да налагат някаква своя политика когато става дума за частни инвеститори, те всъщност се интересуват от това как ще инвестират, в какво ще инвестират и дали ще има рентабилност, дали им се обещават добри печалби. държавите членки е, могат да използват като съфинансиращ елемент структурните фондове. Ако държавата няма възможност да инвестира, това на практика ще бъде един шанс, именно използването на структурните фондове като съфинансиращ елемент. В една голяма част от случаите най-вероятно това ще става. А, има а, а, предложение на комисията за гъвкавост в което обаче е, не могат да се използват структурните фондове като съфинансиращ елемент. Е, Основният принцип основното правило ще бъде все пак да насърчим инвестициите и по този начин да съживим економиката и да създадем работни места. Така че е, в случай на е, бюджетни рестрикции, на бюджетен дефицит е, в а по отношение на FC това правило не би могло да се приложи. Това все пак е една инвестиция в бъдещето. Ако държавата е, желая да инвестира, но същевременно има бюджетен дефицит. Е, е, средствата, които ще се е, инвестират, не бива да се добавят към бюджетния дефицит. Господин Нидермайер, благодаря, е, господин председател. Господин е, Катайнен, струва ми се, че в плана е, Юнкер действително има е, силни моменти е, и най-ценното според мен е това, че се мисли за инвестиция, не за разходи. Да, имам известни тревоги, естествено, за това дали фондът ще се окаже достатъчно ефективен и ще постигне целите си, но трябва да започнем, за да разберем да, структурата, управленската система очевидно ще се обсъжда допълнително в подробности, но въпросът е, смятате ли, че имате подходящи специалисти? Разполагаме ли с необходимите експерти? И освен това, не би трябвало да има национални, политически, географски преференции, казвате вие, но подобни фондове обикновено действат така, че дават предпочитание на определени проекти, при които, да кажем, оценката на активите е по-положителна, с други думи и по-голямото винаги е по-атрактивно. И, и на практика разходите са важни. Как ще гарантирате е, едно функциониране на фонда е, е, така както сте го замислили, като именно средството, което ще насърчи частния сектор и частните инвестиции. Как? М- ще функционира на практика е, е, фонда при положение, че е, все пак инвестициите от частния сектор ще бъдат доста, доста по-малки от публичните инвестиции. Да, що се отнася до подходящите хора за управителните органи, естествено ще има съответствие с конкурентно способността и е, принципите ни е, за набиране на е, специалисти, ще обявим конкурси, заинтересованите ще могат да следват на тях и ние разчитаме на това, че ще наберем достатъчно кандидати и подходящи хора от частния сектор. Какви ще бъдат е, е, е, заявките, които ще постъпват в фонда? Естествено, ни ще има насоки за инвестиционната политика, за да такива съществуват. Ще има и конкретни насоки за това как точно трябва да се подготвят заявките. Ако, да кажем, се предлага една по-масштабна инвестиция във връзка с мащабен проект, който обещава създаването на повече работни места е възможно визните да се наклонят към една подобна заявка. Инвестиционният комитет може би ще е, предпочете да кажем, именно повече заетост в определени случаи. Но аз лично съм склонен да кажа, че по-малките проекти понякога обещават много повече възвръщаемост и много по-добър ефект. Така че, както знаем, ние залагаме и най-вече на малки и средни предприятия за създаване на нови работни места. Благодаря и така последното изказване е, от Пао Танк е, към господин Катайнен. Благодаря. Благодаря, господин председател. Много е, ви благодаря, господин заместник председател, за това, че е, сте тук, за да обсъдим всички тези въпроси. Е, да, когато говорим за частни инвестиции, е, в крайна сметка е, е, трябва да обърнем най-вече е, е, внимание на възвръщаемостта и възвръщаемостта не зависи толкова от формата частни инвестиции или публично-частни инвестиции. Но когато става дума за частни инвестиции, очевидно ще се мисли за по-високо рискови проекти ако а, фондът а, действително се разгърне и държавите членки а, а, участват в а, а, капитала на фонда а, то, с, с съфинансиране очевидно ще има, е, ще преобладават комбинацията от публични средства и частни инвестиции. Как ще насърчите държавите членки всъщност да участват? Да, е, всъщност основният проблем е, е в това, че в Европа няма достатъчно частни инвестиции. Не толкова, колкото би трябвало да има. Да, частният сектор е, всъщност е, разполага с достатъчно капитали, но по определени причини е, няма е, така, голямо желание в момента е, да се инвестира в е, е проекти в Европа е, когато а, в рамките на а, процедурата за бюджетен дефицит а, държавите членки все пак а, декларират а, желание да а, участват в а, фонда, да участват в съфинансиране по определени проекти, а, е, е е, въпрос на преценка. Как точно правителството ще обоснове своето решение, е, своята заявка, какви постъпления ще е, бъдат калкулирани от определена инвестиция, която отново ще се влее в бюджета. Тоест става дума за една сложна процедура, която от една страна е свързана с процедурата за бюджетен дефицит, от друга страна с консолидирането на бюджета държавите членки е, е, ще трябва да бъдат убедени, ще трябва да им се обяснат е, предимствата, които предлага фонда при условията на съфинансиране. Естествено, едно съфинансиране от страна на държавите членки означава нали, възвръщаемост под формата на работни места. Много повече европейски граждани от съответните държави членки ще получат възможност да работят. Шест, седем милиарда всъщност ще се отпускат и по линия на Европейския инвестиционна банка във връзка с обществените поръчки. Е, председателят, е, да. Е, благодаря много, господин заместник председател. Не се предвижда тук всъщност процедура привлече внимание на председателя, но трябва да ви кажа, че не ни остава а, много време, защото малко по-малко от 30 минути ни остават за доклада на а, господин Лудвиксън. След това точно в 5 часа а, господин Хоер, председателя на ЕИБ, ще бъде тук. И по тази причина, господин Катайнен, инак бихме могли да продължим с въпросите. Сега ще ви кажа просто благодаря, за да продължим с следващите точки от програмата. И така, насърчаване на дългосрочната ангажираност на акционерите по отношение на някои елементи на декларацията за кооперативно корпоративно управление. 498 са измененията, е, е, които трябва да разгледаме е, и до следващото ни заседание през феврари да сме готови. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на колегите си за интересните разговори. Също така искам да ви благодаря за всички изменения, които са представени. Чух много задълбочени мнения и мисля, че можем да усъвършенстваме предложението на комисията. Ясно е, че ни предстоят редица предизвикателства. Няма да е лесно да се справим с различните изменения, тъй като те са често противоречиви. На някои предложението никак не се харесва. Искат въобще то да бъде свалено от дневния ред. Обеден съм обаче, че по много от въпросите може да се намери среден път. Тези решения ще бъдат е, от полза за Европа. Някои се притесняват е, от е, твърде високото ниво на амбиция на предложението. Става дума за сделките между свързани лица. И може би юридическия текст трябва да бъде малко по-стегнат и целенасочен. Аз разбира се, разчитам на фактически е, изказвания. Всъщност отговорът не е само бяло и черно, както обикновено истината е някъде по средата. И когато говорим за идентификацията на акционерите и информацията, отнасяща се до акционерите, е напълно възможно да излезем с позиция която да бъде подкрепена от едно широко мнозинство. Също въжи и за прозрачността за институционните инвеститори и съветниците. Мненията са разнопосочни, както казах, аз съм готов да водя разговор по тях. Различията не са непреодолими. Също така отбелязах, че има съгласие по някои от въпросите. По възнагражденията, предложенията за инвестиции са в най-различни посоки. Трябва да положим усилия да стигнем до някакъв компромис, така че никой да не се чувства ощетен. Бих искал ЕКОН да представи модел за политика на възнаграждението Е, за да има въздействие, то трябва да бъде съгласувано. Проектът на предложението никак не е лесно, но това не означава, че не трябва да положим усилия. По сделките между свързаните лица имаме нужда от балансиран компромисен пакет. Основният въпрос е свързан с прозрачността. Има едно основно изискване да има прозрачност за всички сделки между свързаните лица. С този компромис можем да решим множеството проблеми, с които, е свързан, с които са свързани тези сделки. За да, ако искаме за акционерите да могат да следят какво става, трябва да се сложи край на много от нечестните практики. Мога да бъда гъвкав по някои въпроси, но основният елемент е прозрачността. Сега едно по-общо съображение. Четейки предложението, оставам с впечатлението, че искаме да укрепим вътрешния пазар. В известен смисъл за акционерите ще бъде по-лесно да работят на трансгранична основа и трябва да бъдат преодоляни различни прагове. Надявам се, че с това законодателство ще успеем да премахнем пречките. Заедно с това предложението може да се разглежда като първа стъпка към съюз на капиталовите пазари какъвто всички ние казваме, че искаме да изградим. Малко ми е трудно да приема довода, че ние ще навредим на е, единия пазар. Искаме да сложим край на безполезното законодателство. Искаме законодателство, което да ни дава възможност да създадем функциониращ съюз на капиталовите пазари. Това предполага да не допускаме само национална отговорност за корпоративното управление, Очаквам с нетърпение дискусията. Благодаря за вниманието. Благодаря, Оле, казва председателят. От името на докладчиците в Сянка Андреас Шваб. Да, благодаря ви. Благодаря за така балансираното изказване на колегата Лудвингсън. Е, помня, че сме работили добре е, при предишния легислатурен период. Е, тогава, мисля, аз бях докладчика, той беше докладчик Сянка. И, и тогава ряд, не рядко си казвахме, истината е някъде помежду. Да, в момента всъщност водещата комисия, правната комисия, мисли дали да не отхвърли предложението. Ние би трябвало също да помислим за това как ще реагираме в крайна сметка на евентуално отхвърляне от страна на правната комисия. Защо правната комисия не е готова да приеме това? Защото на практика се предлага общото събрание да се превърне, така да се каже, в основния орган, който ще взима решенията. В континенталната традиция на Европа това не е така. Ние имаме предприятия и така, различни е, видове лица, които биха могли в крайна сметка да прехвърлят е, определени правомощия е, на Общото събрание, но както казах, това общо събрание не е обикновено в нашата континентална традиция решаващия орган. При всички положения колегата Лудвигсън е прав, когато говори за корпоративно управление и действително Става дума за това да се създаде една устойчива, трайна политика по отношение на заплащането на трудовите възнаграждения. Нещо, което в Европа липсва за момента. Е, все пак малко съм скептичен дали средствата, с които това би трябвало да се постигне съгласно това предложение, е, ще помогнат. Естествено, аз съм за това да има е, определени правила на единния пазар. Е, това ще е, насърчи развитието му, но все пак трябва много целенасочено да е, предвидим съответните разпоредби и е, е, да е, решим съвсем точно е, е, какви ще бъдат е, на практика е, правомощията на съответния орган е, и кой ще бъде този орган, който ще взима решенията. Предложил съм е, някои изменения, е, готов съм да го разговарям с колегата Лудвиксън за тях. Да, би трябвало да поставим акцента върху възнагражденията, но не събранието ще взима в крайна сметка това решение. Естествено, че ако се обсъждат тези въпроси в Общото събрание, след това управителните органи, дали ще бъде това надзорния управителен е, съвет, който ще определя е, в крайна сметка размера на възнаграждението, няма да може да се отклони прекалено много от е, начина по който са протекли обсъжданията в Общото събрание. И още нещо, когато става дума за свързани лица, изделките с тях, е, е, трябва да си дадем сметка, че, да кажем, в е, Италия през последните години бяха предприяти много-много усилия в това отношение. Ние в никакъв случай не желаем да поставяме под съмнение всичко, което е направено в определени държави членки. Искаме обаче повече прозрачност и подобряване на системата за цяла Европа. Благодаря на колегата Шварт. Кейсман Бърн от Европейски консерватори. Господин Фокс се извинява, че не може да бъде тук, но той ми предостави своите бележки и ще ги прочета, макар че не съм запозната с досието. Надявам се, че докладчикът ще приеме това. ЕКАРЕ признава значението на ангажирането на акционерите и привесва усилията за повече прозрачност и подкрепяме целта на директивата и сме съгласни, че ангажираността на акционерите в корпоративното управление е много важна. Заедно с това обаче има различни акционерни модели в целия Европейски съюз и ще бъде много трудно да се намери един общ подход във всички обстоятелства. Субсидиарността е много важна е, и да не допускаме ненужна тежест върху фирмите. Господин Фокс съсредоточава върху политиката, върху възнаграждението си и подобряване на приложимостта на директивата, ангажираността на инвеститорите би трябвало да доведе до премахване на конфликта на интересни. Повечето прозрачност би трябвало да доведе до там, че документите да са по-ясно разбирами. Има връзка между заплащането и стратегическите цели и резултати на една фирма. Това при, при, е, подобно на изискванията, прияти през 2013 година. Господин Фокс включва изменения, в които се говори за това, че коефициентите трябва да се основават на годишни корекции, за да имаме ясна представа за възнагражденията във фирмата. Целта е информацията да съответства на целите за подобряване на инвестициите и резултатите. Е, всички други коефициенти биха могли да бъдат заблуждаващи. Корекция, основаваща се на е, корекция, ни дава представа за това как политиката се променя в процеса, вместо да дава само моментна снимка. Що се отнася до директивата и съответствието и с предишната, той смята, че трябва да се постави акцент върху UCT и други директиви, в които се включва информация за инвестиционната стратегия. Господин Фокс смята, че тази директива трябва да постави акцент върху индивидуалния мандат. Освен това смята, че държавите членки в зависимост от националните специфични условия са тези, които трябва да решат дали трябва да се да, дали акционерите да гласуват за всички транзакции. Господин Фокс е наясно с това, че директивата може да има непредвидени последици и държавите членки биха могли да изключат някои сделки. Той смята, че ние трябва да сме предпазливи, когато поръчваме независими докладо, тогава когато е напълно възможно да отсъства пазара при дадена сделка. Трябва да се намери правилен баланс между правата на акционерите, да не се допуска конфликт на интереси и засилване на вътрешния пазар, като се подобрява обмена на информация, без да се слага акцент върху и инвеститорите. Господин Фокс смята, че има диалог между Юри и Екон по отношение на компетенциите. Надяваме се, че диалогът ще приключи скоро, за да могат и двете комисии да участват с своите познания. Сега представителят на ОДЕ. Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря на докладчика, господин Лудвиксън и другите докладчи в сянка за техният принос. Мисля, че това може да бъде добра основа за по-нататъчно усъвършенстване, защото целите са обещаващи, а именно подобряване на устойчивостта и конкурентоспособността на котираните на борсата предприятия. Има няколко елемента, които не подкрепям. Целите на предложението са добри, предложените средства за постигането им заслужават нашето внимание, независимо от факта, че засилване на ангажираността на акционерите в сърцевината на корпоративното управление, аз не смятам, че е, подхода на, еднотипният подход на комисията е удачен. Държавите членки трябва сами да решат дали искат да доразвият законодателството си в тази област. Директивата за правата на акционерите трябва да, да регулира чрез принципи гъвкавостта в ключовата дума. Моите възражения се отнасят към идентификацията на акционерите, разкриването на бизнес политиката и стратегията, политиката за възнаграждението и сделките за свързаните лица. Най-напред подкрепям значението на това фирмите да могат да идентифицират акционерите, за да има повече прозрачност. Бих искала да отбележа, че е особено важно тази информация за акционерите да се съхранява сигурност в интерес на защита на личните данни, що се отнася до разкриването на бизнес политиката и бизнес стратегията. Това е допустимо само ако не влияе върху конкурентоспособността на фирмата. Също така не бива да допускаме чувствителна информация да има публичен характер, защото тогава директивата ще бъде вредна. Що се отнася до политиката за възнаграждение и директорите, смятам, че държавите членки трябва да могат да предоставят на акционерите да гласуват. Не подкрепям идеята за коефициента между възнаграждението на директорите и служителите. Това изисква фирмите да имат подобна организационна структура, което е невярно. Например, твърдият коефициент би се натъкнал на проблеми, ако фирмите работят, имат международни операции и, се, и извършват операции в развиващите се страни. Що се отнася до свързаните страни, държавите членки трябва да могат сами да гласуват. Различните предприятия имат различни структури за корпоративно управление. Много държави членки вече имат регулирани сделки, които са добре регулирани в законодателството. Освен това, държавите членки трябва да могат да освобождават от обхвата ежедневните сделки като част от ежедневната дейност на предприятията с оглед на съразмерността. В заключение, господин председател, комисията не бива да излиза извън рамките на това, за което е призвана, а именно прозрачността и устойчивостта и конкурентоспособността на е, регистриране на фондовата борша дружества. Obrigado. Portanto, trata-se de um documento Благодаря. Предложението е много важно. което показва как пазарната економика се опитва да съчетае противоречиви интереси. Там има елементи, които противоречат на собствените му интереси. Аз мисля, че тук има един важен въпрос, който възниква в първоначалната директива. Това предложение ни представя нещо, което не се подава лесно на оценка. Основният проблем е необходимостта акционерите да реализират краткосрочна печалба. И това противоречи на онва, към което се стремим. Ние искаме устойчива политика. И така, тук имаме проблем с целите. За това трябва да се съсредоточим върху ангажираността на акционерите. Прозрачността винаги следва да се приветства, разбира се, но според нас акцентът върху акционерите а, не е удачно. Това не е правилната цел. Единственият начин да се преодолее противоречието е да намерим а, начин на фирмите да, работ, да гледат по-дългосрочно. акционерите са, заинтересованите лица са онези, които имат наш най-силен интерес от дългосрочното и краткосрочно функциониране на фирмата. Е, това е посоката, в която трябва да вървим, за да гарантираме устойчивото развитие на е, фирмата. Това е нашата цел. Това е духът на нашите изменения. Ние искаме демокрацията да излезе извън портала на едно предприятие. Искаме да има по-здрава връзка между предприятието и местната общност. Също въжи и за синдикатите, тъй като е, те, тъй като е в тяхен интерес предприятието да бъде жизнеспособно в дългосрочен план. Акционерите, аз не ги критикувам, разбира се, но те си имат свой интерес. Техният интерес е ликвидността. И най-сетне въпроса за възнаграждението. Имаме възможност да отидем по-далече. Предложението е много плахо не е съгласувано и свързано в Европейския съюз, съдейки по неодавнашните публикации, съотношението между най-ниската и най-високата, най-високата най-ниска заплата е 1 към 26. Аз не смятам, че това е легитимно, нито пък е социално приемливо. Затова смятам, че тук можем да постигнем напредък. Мисля, че имаме нужда от критерии за равнопоставеност и справедливост. Това са политически критерии, но всъщност това, за което говорим, е най обикновена справедливост. Благодаря. Най-напред искам да кажа, че ние се отнасяме с разбиране към целите на докладчика и с измеренията се не искаме да засилим предложението. и Искаме да има позитивно регулиране и по-добри взаимоотношения между акционерите и тези, които управляват инвестициите. Притесняват ни измененията от някои колеги, които говорят за липса на желание за прозрачност. Ако искаме предприятията да работят добре в конкурентен пазар и в интерес на акционерите и заинтересованите лица, те трябва да бъдат добре регулирани и инвеститорите трябва да са наясно със стоеността на актива, в който инвестират. Нашите изменения се съсредоточат в последните области. Първо, повече прозрачност и информация за акционерите. Второ, по-слаб риск при взаимоотношения с финансови инвеститори и инвеститори, по-активен подход към консултацията с заинтересованите лица и акционерите. Ние подчертаваме значението на прозрачността и повече отчетност. В 88 изменение ни включваме необходимостта задължително е, задължителна информация за субсидиите и платените данъци. Предоставяме и други изменения които са свързани с изискванията за прозрачност. Нашите изменения включват разпоредби за разкриване на информация за приходите в други страни. Държавите членки трябва да предоставят информация за трети страни, в които предприятието има клонове. Включваме задължително докладване за активите в отчетите на фирми, за да можем да, за да има пълна информация трябва да има трябва да се включи информация за определени активи. По-нататък, тъй като имаме предвид, изкопаемите горива се използват по-малко, инвеститорите трябва да са запознати с рисковете на предприятия, чиято стойност се основава на изкопаеми горива. Ние предлагаме да създаде представителни акционерни органи, които да следят дейностите на управителите на активи. Това означава да се улесни диалога между финансовите посредници и е, у нези, чието инвестиции управляват. Искаме да се разшири а, е, дефиницията на заинтересованите лица предлагаме да се наложи фидуциарен дълг върху счетоводителите и външните аудитори, е, тъй като смятаме, че те не бива да, е, да допускат конфликт на интереси. И фидуциарната отговорност означава, че този агент трябва да действа единствено в интерес на принципите и не могат да изличат лична полза от него, ако нямат е, изрично съгласие тези различни взаимоотношения на доверието съответстват нашите предложения да се засилят санкциите за е, ръководни кадри, които подписват заблуждаващи отчети. И така, искам да благодаря на докладчика за свършната от него работа и очаквам в Страсбург да проведем среща на докладчите в Сянка. Herzlichen Dank. Ich danke allen Schattenberichterstattern ähm, für 17 Uhr pünktlich angekündigt. Благодаря. Председателя на Европейската инвестиционна банка ще бъде тук в 5 часа. Все още го няма, но не можем да започнем дебат сега. Може би, ако имате кратки въпроси, Ако няма коментари и въпроси, ще дам думата на Оля. Благодаря за този много интересен дебат. Чухме много предложения. Тъй като съм бил в управителен съвет на фирма, знам, че е много важно да има и прозрачност, и функционираща система която да е в интерес на акционерите. Аз ще положа максимални усилия, за да намеря решение на различните проблеми. Така че в крайна сметка да постигнем съгласие за това, за това предложение. Очаквам дебата. Очаквам и да постигнем споразумение по нерешените въпроси. Аз съм готов на компромис. Благодаря. Благодаря, Оле. Както казах, ние ще гласуваме на 23 24. За съжаление, микрофонът беше изключен. Водещата комисия Юри ще гласува на 24 март. Свършихме точно на време. Господин Хоер, председателя на Европенка, току-що пристигна. Искам да го поканя на президиума.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 Wir fangen nicht an. Ich führe ein und dann. So, dear colleagues, I welcome the president of the EIB, Mr. Hoyer. Тук е председателят на ЕИБ, господин Хойер. Тук често организираме такива срещи с председателите на ЕИБ. Размяната на мнение тази година ще бъде много интересна, имайки предвид и дебата за инвестиционния план, тъй като Едно от главните действащи лица тук е ИБ. Нашата комисия иска да играе много важна роля а, в този план, за да им се подобри законодателното предложение, предложено от Европейската комисия по стратегически инвестиционен фонд. Изключително важно е участието на банката в този смисъл. Ще е полезно в бъдеще да се организират сходни размени на становища за представяне на конкретни инициативи, в които участва ЕИБ. Както знаете, годишният доклад на ЕП за ЕИБ се ръководи от нас и Комисията по бюджетен контрол. Миналата година Комисията КОНТ беше водеща. Тази година Комисията ЕКОН ще адаптира е, доклад по собствена инициатива за ЕИБ. Докладчикът, господин Отерзан от испанската група, има добри контакти с ЕИБ и посещава квартирата на ЕБ в Люксембург. Имаме час и половина. Първо ще чуем встъпителните думи на господин Хойер. Добре е дошъл. След това, подобно на предишното ни заседание, с заместник председател на комисията Катайнен, Имаме 5 минути въпроси и отговори с допълнителни въпроси, ако остане време. И така, веднага давам думата на господин Хор, управител на банката, за стъпителните му думи. Благодаря, председателю. Радвам се, че съм тук сред вас е и с вашата комисия. Виждам нови лица. Така че се радвам да ви видя, да ви се представя и да ви представя какво прави банката през 2013 година. Макар, че от разговорите преди това, доколкото разбирам, сексапила на 2013 е не много голям в сравнение с планираното сега. Така че ще говоря за 2013 и по-скоро след това за 15 и 16 година. 2013 година беше много важна година за банката, е, много предизвикателна година. Това беше първата година, когато се увеличи капитала на банката. Това бе решено през 2012 година. Искам е, да резюмирам информацията. В този момент, и това беше малко след пристигането ми от мандата 11-12, банката се намираше в следната ситуация. Трябваше да падне на ниво под е, това преди кризата. Бяхме похарчили много средства за борба с въздействието на първата вълна от финансовата криза след падането на Lehman Brothers 2005-2008. Е, така че средствата на банката бяха използвани, според мен много ефективно и Голяма част от нашата индустрия и малките и средните предприятия получиха средства. Това означаваше, че до 2013 година банката ще, ще стане проциклична. И разговарях с министрите на финансите, говорих с съвета, попитах ги, искате ли наистина Европейска банка да стане проциклична във времена, когато трябва да спрем втората вълна на голямата финансова криза. Решението на Европейския съвет, след това на финансовите министри, бе да се даде капиталова инжекция на банката. Трябва да знаете, че през 2012 година, когато в банката, банката балансово имаше 230 милиарда евро. За съжаление, държавите членки, които са основали банката с римския договор, не са платили повече от 11 милиарда от тези 242 така, с десетилетията банката имаше печалба, печалба, която не е разпределена на акционерите, 28, тогава бяха 28, а, беше натрупана, така че имаше буфер с тези 11 милиарда плюс печалбата. Идеята беше да се направи инжекция от 10 милиарда евро. Тази кешова инжекция трябваше да се използва за задействане на допълнителни инвестиции в Европа в рамките на 3 години около 180 милиарда. 180 милиарда допълнителни инвестиции в рамките на 3 години. Това беше обещанието. Или поне очакванията бяха такива. Обещанията понякога да дължат буден, държат буден нощем, защото мултипликатор е много висок, 18. Днес трябва да кажа, че съм много по-спокоен. Ще можем след първите две години ясно да заявим, че до края на 15-та година, третата година от е, ефекта на увеличение капитал, със сигурност ще сме прехвърлили целта от 180 милиарда допълнителни инвестиции. Така че от е, тази гледна точка нещата сработиха много добре. И така, това е положението, което имахме през 2012, след това работихме 2013. 2013 година беше голямото предизвикателство за нашата банка. Може да си го представите. Не може просто да се каже, имаме допълнителни възможности за инвестиции, 20 милиарда приблизително, и това да се направи с а, нови кадри, които, не се, които се намират лесно на пазарите. Не, не се намират лесно на пазарите. Пазарите бяха празни, така че много време ни е отне да наберем кадри, за да се подсили персонала. А, нашата банка, между другото, не работят много хора. Мога да ви дам цифри, за да знаете за какво говорим. Европейската инвестиционна банка е най-голямата многостранна развойна банка в света най-голямата многостранна. И по заемане, и по отпускане на кредити. Значи, два пъти повече е, е нашият финансов отчет, по-голям чисто финансово този на Световната банка. Имаме развойни проекти, които работят с 70 хиляди човека в е, тази Световната банка. Ние имаме 2000 човека, малко над, а сме два пъти по-големи от Световната. Така че трудно може да очаквате от тези хора да увеличат бизнес обема с 40% за една година. Но ние трябваше да го направихме и го направихме. Както казах, в края на 2013 година увеличихме на 72 милиарда евро новите кредите. За новите членове трябва да кажа, че 10% от тези нови кредити отиват в държави извън Съюза. 75% отиват в политиката за добросъседство в Източна Европа и Централна Азия или в Средиземноморието, съседите ни там. 2,5% отиват за останалата част на света. Казвам го само във вътрешен план, разбира се, международен план, ако го кажа, ще има международна криза. 97,5% от ем, средствата са за Съюза или добросъседската политика. цифрите за разплащанията. Обикновено там има забавяне. Също впечатляващи. 65 милиарда през 2014. Това означава, че в последните две години мобилизирахме допълнително 47 милиарда евро за кредити отвъд базовата ни дейност. А, ние обикновено не подкрепяме повече от една трета, от която и да е инвестиция. Значи може да си представите, като множите това по 3, каква сума ще получите. Общия инвестиционен ефект в реалната економика, който е постигнат през 2014 година. Освен това, имаме и допълнителни дейности, няма да говоря сега за тях, но ако това ви интересува, е, ще е, кажа. Става дума за МСП, малките и средни предприятия, посредством е, Европейски инвестиционен фонд и по-специално нашия субсидиар на комисията и банката, където ние сме главен акционер, дължим управляващия дял, а другите са миноритарни акционери. И така, така изглеждаха нещата, гледани от тук назад във времето защо бе увеличен нашия капитал 2013, след това обясних какво сме направили и какво ще направим през последната от тези 3 години, а тя е 15-та година. Сега, планът Юнкер. Много неща трябва да се направят. Имахме избори в, за Европейски парламент и предизвикателството пред парламента да избере нова комисия. Имахме различни кандидати за комисари, те представиха своите идеи тук пред парламента и Жан-Клод Юнкер представи пред парламента през юли своя план. Той искаше да изгради един план за растеж и работни места в Европа. Искаше да направи план за новаторство в Европа. Защо е това? Нека да дам аргументите. Аз мисля, че ние му помогнахме с аргументите през 2014. В началото на 2014 година се обърнах към нашия департамент по економика и по проекти да излязе с един анализ на инвестиционните празнини в Европа. Има едно общо оплакване за това, че в Европа няма инвестиции. Това постоянно се повтаря и аз казах, искам да зная защо подробно. Анализът бе съвсем ясен. Той показа, че от началото на финансовата криза, т.е. братята Леман, Инвестициите във всички държави членки на Съюза средно са по-низки с 15 до 20%. Има големи разлики, има държави членки, които са най-засегнати от кризата, където инвестиционният обем от 7 до 9 година и след това е бил висок, след това е останал константен 65% под обема за 7 година. Това е инвестиционната пропаст и ако има такава празнина или пропаст за период от 7 години, това означава влушаване на качеството на капиталовите дялове и акции и ако има такава ужасяваща младежка безработица, каквато има, то тогава много лесно може да се види, че Европа не използва работната си ръка достатъчно добре, за да бъде конкурентоспособна в света. Това е една от причините, поради която ние се безпокоим за конкурентоспособността на Европа. Другата причина е втората празнина или пропаст и това са е, пропуските свързани с иновации. Позволили сме си да стигнем до позицията, в която вече повече от 15 години изоставаме от големите си конкуренти. В Азия, Корея, Япония, след това в Канада, САЩ, що се отнася до научно-изследователска дейност и образование. 1,5% от БВП. 15 години заделяме по 1,5% по-малко за новаторство, научно-изследователска дейност и образование. Една друга причина за нашата по слаба конкурентоспособност. И когато господин Юнкер ме попита какво можем да направим, за да подсилим европейската економика, какво можем да направим, за да засилим растежа и работните места, аз казах, ние смятаме, че трябва да се върнем към един по-висок процент инвестиции за новаторството, за научно-изследователската дейност и изобщо инвестициите в Европа. След това на Екофин имаше дискусия министрите казаха, няма проекти. Ако няма проекти, няма какво да се финансира. И ние казахме, защо? Ясно е, че няма инвестиции и в публичния сектор имаме доста празнини, вижте дубките по пътищата. Но защо тези празнини не се запълват с частни инвестиции? Анализа показва много неща. Първо, липса на доверие, трудно бюджетно положение и на Съюза и на държавите членки, висока степен на поемане на риск при технологично напредналите проекти, т.е. много причини, поради които не се, финансираше, не се финансираха инвестициите. Ето това е разликата между сега и преди 3 години. Имахме увеличение на капитала, нямаше ликвидност на този пазар, сега този пазар е ликвиден. Ние, за разлика от ЕЦБ, трябва наистина да променим реалната економика. Това е част от мисията и задачите ни. Затова се питахме какво можем да направим, за да насочим тези средства, които сега вече съществуват, за да може да се подсили реалната економика и производството. Разгледахме различни начини, как това може да се направи и не започвам с плана Юнкер, защото планът Юнкер имаше различни условия, на които трябва да се отговори. Този план ще успее само ако А. Използваме по-добре бюджетните ресурси на Съюза, Б. Ако привлечем повече частен капитал и С ние всички, включително и банката, която аз управлявам, намалим административната тежест. Това започна. Добре, казахме, ние ви предлагаме на вас, на парламента, да запазим 16 милиарда от бюджета на Съюза, които ще да отидат преди за субсидии и грантове, за гаранции и кредити. Банката на Съюза също дава още 5 Става 21 милиарда, които ще използваме като резерв. Гаранция за кредитите. И ще имаме мультипликационен ефект. Не 18 до 20 пъти с капиталовото увеличение го направихме. Там очакваме 15 демултипликатора, което според нас е доста разумно. Това не е нещо много сложно. Това е нещо, което правим всеки ден ако погледнете е, финансовите инструменти за споделяне на риска, това го правим при тях много, от много години, като насочваме средства е, гаранции, към гаранции, а не е, към преки грантове. Ето такава е аргументацията и на плана Юнкер. Сега, след Екофин и Европейския съвет, тъй като те дадаха своето съгласие, сега се опитваме да изработим подробностите по плана Юнкер. Едно от объркващите неща за нас и за вас е, че този план не е цялостен. Фонда за стратегически инвестиции все още се подготвя, така че мога да ви дам най-общи насоки, но не мога да ви дам конкретните подробности. И ще трябва и вие самите да работите по него през едните месеци. Кое е основното? Фондът е структура, която е част от Европейската банка, не е допълнителна институция. Това беше едно от условията. Никой не искаше нова институция. Искаха да се създаде нещо вътре в рамките на установена институция. Затова избраха Европейската банка, така че ще организираме, ще управляваме този фонд в рамките на банката. Сега, положението е особено. Защо? Защото ние използваме средствата на Съюза, ако вие парламента го одобрите, за цел обезпечаване. Тоест, някой трябва да провери дали тези кредити, които раздаваме, отговарят на критериите за правоучастие ако бюджета ще се използва за гаранции. И тъй като Европейската комисия посредством вас отговаря за това какво се прави с бюджета на Съюза, това означава, че този инвестиционен комитет, който ще се създаде, който да проверява а, по критерии всеки проект, трябва да бъде управляван от хора, които се радват на доверието на Европейската комисия. Идеята е да се деполитизира този процес и да се каже, нека да наемем реални експерти, а не това да е някакъв политически орган. Европейската комисия мисля, че ще се занимава с това и вие ще постигнете съгласие с тях, за да можем да изпратим и ние хора, които вярваме и които смятаме, че са достатъчно големи експерти, за да участват в този комитет. Това ще бъде ръководено от един управителен съвет, който ще дава насоки за начина по който комитета трябва да поема рисковете. След като е, тези проекти се одобрят от инвестиционния комитет, пълен с експерти, технократи, е, те трябва да отидат пред управителните органи на банката, защото всичко, което влиза в баланса на Европейската банка, трябва да бъде одобрено от управителния орган на банката, защото те носят отговорност за вас и борда на директорите също. Е, ще бъдат последната дума, т.е. те ще кажат приемат ли проектите или не. За да могат нещата лесно да се управляват, Комисията и Европейската банка ще назначат управляващ директор и заместник управляващ директор. Е, това пак ще са хора в рамките и в структурите на банката. въпроса за участието на други във фонда. А, мисля, че заместник председателя Катайнен е говорил за това пред вас по-подробно, защото аз не мога да навляза в много подробности. Изпратени са покани към а, националните държави членки, към насърчителните банки, към частния сектор. Има три нива на които това участие може да бъде гарантирано. Първо това може да бъде кешова инжекция във фонда, може да бъде подсилване на дела на банката посредством капитала на Европейската банка и на трето място на проектно ниво, където може да има съфинансиране с национални насърчителни агенции, банки или частния сектор. Това е идеята на проектите в Инвестиционната банка по принцип. Моята идея след много разговори с насърчителни банки, правителства, частни инвеститори, е, че това сътрудничество ще бъде на ниво, най-вече на проектно ниво, а не на ниво други структури, защото частният инвеститор ще се поколебае да вложи парите си в нещо, което той ще смят, сметне за черна котия. Той предпочита конкретиката, затова може да инвестира в проект и да може да каже какво да се прави по този проект, смята ли проекта за стабилен или не. Това е по отношение на фонда за стратегически инвестиции, така наречения фонд е, за допълнителни инвестиции. Има още два елемента, които са ключово важни за успеха Първият са МСП. Днес те са основните бенефициери е, на кредитите на нашата банка. 23 милиарда са средствата, които отпускаме на 230 хиляди МСП през 13 та година. Е, конкретните данни за 14 та година още не са излезли. Е, но най-общо толкова или малко повече. 23 милиарда. Доста пари ще подсилим тези средства за МСП посредством Европейски инвестиционен фонд, наш субсидиар, с пари от плана Юнкер. Следващото нещо, освен фонда и дейността по МСП, е съвещателния капацитет. И с това ще завърша. Съвещателните услуги са много важни за успеха на проектите. Имаме такъв опит преди няколко години, около десетилетия, имаше едно голямо оплакване за проблемите, е, срещани от новите държави членки при използването на средствата от структурните фондове. Нивото на освояване на тези средства бе много ниско в тези държави и тези държави казаха, имаме нужда от пари, но имаме нужда и от е, техническа помощ, от съвети при разработването на съветите, на извинете, на проектите и така нататък. Затова заложихме такива консултантски или съвещателни услуги. Имаме такъв център за публично-частно партньорство, както и с Ясперс или Jaspers проектите. Там си съсредоточихме също поддаването на консултантски а, консултантска помощ за Източна Европа. Съветът през юни казах на държавните правителства и ръководителство, че не може да се прави вече разлика между нови и стари държави членки. Вече не са нови, няма нови. А, а старите, е, някои региони или проекти не се представят добре, така че имат нужда от такива услуги. по консултантска дейност. И една от основните в плана Юнкер е да се преодолее разликата между юг, север, изток, запад, нови, стари, що се отнася до предоставянето на консултации и от технически характер. Надявам се, не съм говорил прекалено дълго. Това бе всичко. Когато и да дойда, е, усещам, че има неяснота около плана Юнкер, защото няма достатъчно информация за него и причините за неговото възникване. И всъщност това се опитах да направя, да ви кажа какво мисля аз за този план. Благодаря. Е, е, благодаря, господин председател, господин Хойер. Благодаря много на Петър Симон за това, че пое модерирането на заседанието е, е, при всички положения е, вие сте в немско обкръжение, господин Хайер. Е, е, имайте предвид, че трябва да спазваме точен регламент. Ако някой реши е, да говори по-дълго, да кажем 5 минути, след това просто няма да има право да получи отговор, както се казва. Ще има санкции. Нека е, господин Нидамайер Людек зададе прав своите въпроси или направи коментар. Благодаря. Господин председател, благодаря на господин Хайер. Ще не задам въпроси, свързани и с предишната ни дискусия с господин Катайнен. Как смятате да насърчите отговорността на правителствата във връзка с инвестирането на финансови средства в бюджета, така че това е всъщност и разкъпничето на успеха. Но нека сега първо да навляза в някои технически подробности. Вие казахте, че ще има инвестиционен комитет, който ще се състои най-вече от технократи. Ако правилно сме информирани, всъщност няма да става дума за политици и политически лица, а повече за специалисти от частния сектор. Но нека да в тази връзка да поговорим и за частния сектор и ЕФСИ. Чрез частния сектор вие очаквате да се увеличи участието на частния сектор в фонда, но и най-вече да се увеличи въздействието, ефекта на всичко, което ще прави фонда. Така че повече ефективност, повече ефект, но как на практика е, ще се гарантира това е, чрез е, правилен подбор на проектите. Вие на практика чрез инвестиционния комитет ще се опитате да постигнете този положителен ефект посредством един правилен подбор как точно ще се балансират е, разходите, рисковете, е, печалбата, е, така че да се постигне максимална добавена стойност за Европейския съюз. И още един въпрос. А, ние нямаме много пари. А, работим с, а, а, така да се каже, а, висок а, лостов механизъм. Е, и е, при това положение, естествено, е, след като няма достатъчно покритие, ние ще трябва да внимаваме много за как ще изглежда разходната част на проектите. Разходите обаче в повечето с проекти са високи. Предполагам, че ще има някаква разходна структура. Как точно смятате да разпределяте разходите? за е, административни и за други цели в рамките на проекта, така че да се балансират е, те при разпределенето им. Е, благодаря. Да, това наистина е един много интересен въпрос. Не бих могъл да отговаря на всички детайли от този комплексен въпрос. Все още водим преговори. През лятото вече сключихме е, едно споразумение, споразумението ФАФА, според което услугите на банката са регламентирани. Е, комисията ги регламентира. Това бе един много дълъг процес на преговори и така през юли 2014 година най-сетне сключихме с комисията е, този договор или това споразумение, но то все още не покрива абсолютно всички е, въпроси. Въпросът за таксите все още не е решен. Ще продължим да се борим. Да, естествено, е, става дума за е, един много е, обемист процес и разходите не са никак малки. Е, вторият ви въпрос за инвестиционния комитет. Когато а, банката реши да представи един проект на инвестиционния комитет, тогава а, инвестиционния комитет ще трябва да реши дали са изпълнени условията за а, европейска гаранция, за европейско обезпечение. Тоест, цялата тази политика, тези политически въпроси по отношение на енергетика, на обновяеми енергийни източници и така нататък, ще се е преценяват е, на практика от е, управителните органи на банката. И е, още един момент, който е много важен. Не е задача на инвестиционния фонд. И в крайна сметка, ако стриктно гледаме на нещата, и ЕИБ не е, така да се каже, оправомощена единствено да насърчава проекти. Но всичко, което а, държавите членки или регионите могат да направят сами или а, е, тогава, те би трябвало да а, си го правят сами. А, Петър Симон, социалисти и демократи. Някои технически детайли също ме интересуват да, конкретното изпълнение, конкретния начин на действие естествено не зависи единствено от вашата банка, но и от комисията и от много други е, участници. Интересуваме обаче вие какво ще кажете. Добре, когато говорим за технократи, нямаме предвид приоративното, негативното значение на думата, а положителното, т.е. експертите, специалисти. Как, когато говорим за този инвестиционен комитет, който ще се състои от технократи, ще гарантираме, че ще се постави акцента върху правилния проект. Говорим за научно-изследователска дейност, свързване на регионалната политика с другите политики. Е, как ще е, гарантираме, че при този голям инвестиционен пакет действително ще се е, е, решенията ще отговарят на всички от тези акценти, които сме поставили тук е, на европейско равнище в нашата политика. От много години е, активно е, се е, работи с структурните фондове и ние знаем, че има много проблеми е, и по отношение на това кой подава заявка за проект, е, кой взима решение. Също времено много често чуваме оплакванията на МСП, че бюрократичното бреме е много голямо. Една голяма част от средствата а, а, и инструментите, с които разполагаме, всъщност са, са насочени именно към това, да ограничим административната тежест. Отново ли ще влезем в същата дискусия и по отношение на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Как е, е, банката би могла на, на основата на своя е, опит да гарантира, че средствата ще се използват оптимално, че няма да има злоупотреба или риска от злоупотреба ще бъде сведен до минимум, независимо от това, че искаме да упростим нещата от гледна точка на административната тежест. Една голяма част от предприятията в Германия, например, специално в иновативната сфера, смятат, че точно стартовата фаза, стартовият капитал е, най-трудната част от задачата, тъй като е трудно да се намерят инвеститори. И когато а, говорим за повече инвеститори, как ще успеем на практика именно скъпите а, е, а, е, проекти в сферата на малките и средните предприятия да бъдат а, финансирани, така че да се намери стартовия капитал? Да, ние е, трябва да разгледаме нещата така и да видим, че е, големите блокове, е, около е, 70 милиарда евро отиват за малките и средните предприятия. Там целите са енергийна ефективност, иновативни енергии и естествено е, има и е, финансиране на проекти. Ако в бъдеще използваме една част от средствата, е, от бюджета, за да обезпечим риска, ще можем при това положение да постигнем едно добро разпределение. Така че да отговорим и на изискванията на Европейския парламент и на съвета и на Европейската сметна палата. От една страна имаме класически проекти, около 75% от нашите средства отиват е, за такива проекти именно. Не казвам, че в миналото не сме работили правилно, не. Но е, ето сега чрез трилог Европейския парламент, е, а също и съвета, ще трябва а, да създаде условията за това, че а, този бюджетен капацитет, с който разполагаме, няма да изчезне а, с времето, а ще се запази и ще бъде гарантиран. Ние нямаме директен контакт с а, крайния а, получател, а, обикновено с посредници се работи. А, а, отново стигнахме до бюрокрацията, но а, да. А, не само чрез засилване на а, регламентите за работа на банките, ние е, поставихме акцента и върху отчетността, и върху е, необходимостта от съответствие, е, но и същевременно насочихме интереса към е, малките банки. Е, те вече не са така безинтересни, както бяха. И същевременно е, е, е това е шанс за малките и средните предприятия. Около 80% от е, е, финансирането всъщност на предприятията е, е по пътя на банковите кредити, докато в САЩ около две трети от предприятията получават от капиталовия пазар своето финансиране. Така че Европейската инвестиционна банка в момента е най-големият, е, е, така да се каже, е, кредитор. Тъй като в рамките на капиталовия пазар няма готовност за финансиране на проекти и на предприятия. Благодаря ви. Да чуем и госпожа Суинбърн. Благодаря, господин Хайер, за вашите коментар. Ще се концентрирам върху ЕФСИ при по време на последния е, легислатурен период е, ние е, приехме решение за е, проектните е, бонове и смятахме, че по този начин всъщност е, ще създадем, е, така да се каже, една по-широка основа за е, финансиране на предприятията, за кредитиране на предприятията. Това бе е, един вид е, пилотен проект, е, но естествено, когато е, говорим за пилотни проекти, е хубаво да се знае предварително каква е, е оценката на въздействието, какви ще са. Е, е какви са очакванията и какви, какви са реалните шансове. Да, като имаме предвид ефекта на лоста, би трябвало да е, помислим за това как точно ще се мобилизират е, и стимулират частните е, инвестиции. Вие сам казахте, че те най-вероятно ще желаят да се ангажират с конкретни проекти, но може би е хубаво да знаем каква е на практика е, дейността, която сме постигнали с е, е, проектните бонове и облигации, какви са, какъв е опита, който се насъбира с оценката на е, осъществените вече операции. Е, обемът е, е очевидно значителен, но би трябвало да помислим най-вече и за процеса на възлагане на обществените поръчки и за готовността на банките да финансират проектните облигации. Съществува ли такава готовност във вашата банка да инвестирате повече в този пилотен проект, инвестиционните бонове за конкретни проекти. Ще можете ли е, да се ангажирате. Е, е, Също времено би трябвало да си даваме сметка, че става дума за един пилотен проект. Да, това е трудно, естествено, тъй като аз не разполагам в момента с конкретната оценка на инициативата за пилотните бонове. Но не съм сигурен, че е, в момента все още съществува някаква конкретна схема за свързване на е, проектните е, облигации и което според мен е един интересен инструмент с е, плана е, Юнкер. Е, естествено, планът Юнкер е едно допълнително средство към наличните вече инструменти. Какъв ще бъде докладът? Каква ще бъде оценката накрая? Естествено, тя би могла да бъде негативна. А, също времено по отношение на а, проектите с а, а, инвестирани с а, така наречените проектни а, бонове, а, нараства а, така, за съжаление шанса а, да не се стигне до желания резултат. В Испания, например, а, е, редица проекти, които е, бяха създадени и започнаха да действат по линия на тази инициатива, бяха прекъснати, което е истинска трагедия. Аз много-много се надявам, че в крайна сметка, е, когато теглим чертата, ще отчетем един добър резултат. Но трябва да се подготвим за всякакви варианти и естествено пътят за да предотвратим фиаско е една надежна оценка. Е, Питър Ежек. Е, благодаря. Е, вие споменахте, че малките и средните предприятия ще бъдат приоритетен сектор. Има ли негативни фактори, които биха могли да се отрезат отрицателно, негативно на възможността на малките и средните е, предприятия да се включат в е, ЕФСИ, как това ще се отрази на е, плана Юнкер. Освен това, как гледате на синергията между съществуващите инструменти във връзка с проблемите в сектора на малките и средните предприятия и плана на Юнкер? Да, малките и средните предприятия и достъпа им е, до кредитиране е всъщност един от най-големите проблеми, е, пред които сме изправени. Е, това е всъщност един от основните проблеми в хода на цялата криза, капитал в финансова, дори и в държавите членки с по-добри показатели е, и с е, голям показател, висок показател и потенциал. Е, малките и средните предприятия изпитват трудности да получат кредити. Не говорим само за частни банки, за частните търговски банки. Е, но е, всъщност е, основният проблем е именно частния банков сектор. Там търговските банки не желаят да поемат висок риск. И Именно това е една от големите цели на плана Юнкер да се създадат условия за стимулиране на готовността на банките да кредитират малки и средни предприятия, като се споделя отговорността и риска. Ние бихме желали да създадем съответните условия в рамките на плана за стратегически инвестиции. И по този начин да постигнем нов тласък, както и миналата година. Имаше вече е, известен напредък. Последният ви въпрос, да, е, това наистина е един деликатен въпрос. Инвестиции за малки, за големи предприятия с обаче инвестиции с рисков потенциал. И една голяма част от мерките в рамките на този план всъщност е към ограничаване на риска и създаване на обезпечения. Благодаря колегата Меткарти от Обединената левица. Благодаря. Добре дошъл, господин Хойер. Моят въпрос е във връзка с планът Юнкер – Знам, че вие говорихте за това, че в подбраните проекти ще има разделение между проекти и политика и че основният критерий ще бъде жизнеспособността на проекта. Как ще направи, как ще стане така, че онези, които са пострадали от кризата, ще получат своя дял от този пакет. В Ирландия от няколко години се води академичен дебат относно перспективата финансирането от Европейската инвестиционна банка да бъде насочено към страните най-сегнати от кризата и да се предвиди механизъм, при който финансирането да бъде разпределено 2575 и Е и Б да поеме по-голямата част като стимул за инвестиции в тези страни, в които ефекта на кризата се усещат най-сериозно. По-нататък, инвестиционната програма на комисията. Има ли Е и Б планове за механизми, при които инвеститори, регистрирани в данъчни обежища, да не могат да участват в тези проекти и да крият данъци. Да, последният въпрос е много важен за нас, защото нас ни следят за това доколко спазваме международните разпоредби. Проверката, анализът на проекта за евентуално използване на средства от данъчни обежища е доста стрикна. За нас това е риск за репутацията ни. Ако ни хванат, че вършим нещо, което има връзка с прането на пари. Не мога да изключа грешки, но ние ще положим максимални усилия, да бъдем колкото може по-бдителни. Що се отнася до малките и средни предприятия в страни, особено силно засегнати, помня дискусията, която проведах в Екофин с министрите на финансите. Аз им казах, че ако те искат да се увеличи капитал на банката, трябва да има е, консенсус. Има страни, които казаха, че те трябва да платят 1,7 милиарда повече. И въпросът им беше, могат ли да, очеква, да очакват преференциално отношение. Отговорът беше не мисли се от гледна точка на справедливата възвръщаемост. Това не е допустимо. Разбира се, всички, които участват в това начинание, могат да очакват да получат повече от дейността на е и Б, в която акционер е всяка държава членка, но възвръщаемостта не може да е пропорционална на вноската. Някои държави са особено засегнати от кризата, някои сектори също са били особено засегнати от кризата, следователно имат нужда от солидарността на Европейския съюз. Ето защо кредитирането е доста небалансирано и то е съсредоточено върху страните, които имат особени потребности. Страната с най-високи инвестиции инвестиции на глава от населението е Кипър. Няма съмнение, че страните с най-голямата сума инвестиции е Италия и това е нормално в банката. От друга страна, не само, че от нас се иска да кредитираме дейности в така наречените по-силни държави членки, но това е част от нашата стратегия. Ние трябва да печелим доверието на инвеститорите. 30% от тях не са европейски, да не говорим, че има нужда от имитиране на облигации и инвеститорите не биха били доволни, ако инвестициите са само в страни, в които са подложени на натиск. Така че няма пропорционално кредитиране, няма справедлива възвръщаемост, присъствие навсякъде, но съсредоточеност върху тези, които имат най-големи нужди. Е, Ирландия е много добър пример. Ирландия положи огромни усилия сама за себе си, но Европейска си инвестиционната инвестиционна банка много им помогнаха. Сега е, трябва да се сега трябва да се придържам към ограничението от 5 минути. Най-напред искам да ви благодаря на вас и на вашите служби за чудесното сътрудничеството. Имам три конкретни въпроса. Най-напред групата ми се притеснява от някои от внесените проекти и от желанията на държавите членки за плана Юнкер. Някои от тях пределно ясно не се вместват, не съответстват на политиката на Европейския съюз. Например, новата енергийна политика и аз бих искал да знам нещо повече по този въпрос. Как ще подходите към тези искания и каква ще бъде нагласата на банката? Второ, ефекта на лоста. През 2010 година имаше увеличение на капитала и ефекта на лоста беше 18. Сега гледаме годишния доклад на банката, не видяхме оценка. И бихте ли ни дали обяснения и емпирични данни за това, че плана Юнкер може да съответства на този ефект на лоста. Не исках да ви питам за проектните облигации, но тъй като вие говорихте за трагични проекти в Испания, те са трагедия за испанските граждани, които трябва да поемат фактурите Предприемате ли някакви мерки това да не се повтаря в бъдеще? Заповядайте, господин председател. Най-напред е притеснения за проектите. Аз ги споделям и списъкът, в който влизат повече от 2000 проекта на стойност повече от 1 трилион евро, не е списък на Е и Б. В Екофи ние проведахме разговор за това, че държавите членки да представят проекти и да им се направи оценка. В този списък има безкрайно интересни проекти, има и безстойностни проекти. Някои от тях няма никога да отговорят на критериите защото някои от тях са чисто и просто фантазия. Но ако от 1,3 трилиона евро 300 са устойчиви, солидни проекти, това е хубаво. Така че акцента трябва да е върху процеса на подбор. Радвам се, че инвестиционния комитет трябва да бъде деполитизиран. От друга страна, дами и господа параметристи, искам да ви кажа, че ние сме политическа банка. Банката съществува поради политическо решение. Политическите лидери ни дават насоки. Вие сте от тези политически лидери. И това е, това е основата за политиката на банката акцента традиционно е върху стратегически инвестиции, все повече върху новаторски проекти, все повече върху МСП през 1995 година. Едва ли някой е мислил за това, е, че бе ще финансира малки предприятия. През последните две десетилетия все повече върху ВИ и енергийна ефективност и въпрос свързани с климата. Така че ние, на нас ни е даден политически мандат от вас и съвета и ние трябва да се съобразяваме с него. Управителният съвет и съвета на директорите ще, преди да вземат решения, е очевидно, че ще трябва да се на да се провери дали има гаранции. И накрая за ефекта на лоста, мисля, че е малко е, преждевременно, след 3 години ще можем да ви кажем точно и аз не смятам, че трябва да бъда прекалено оптимистичен но когато казах, е, че обещаваме 8, фактор 18, прекарах е, безсънни нощи и сега след 3 е, години той ще бъде повече към 20. Трябва да сме предпазливи спрямо плана на Юнкер. Там трябва да работим с по-рискови проекти и мултипликаторът трябва да бъде по-малък. А, извинявайте, времето ни изтича и затова трябва да бъда Марко Цани от Европа за свобода и демокрация. Благодаря за присъствието. Аз ще се опитам да изразя сериозните съмнения относно функционирането на инвестиционния фонд и се надявам, че вие ще ги разсеете. Според мен заместник председателя Катайна. ни тук и бюджетната комисия не беше много ясен. Първото съмнение е за начина по който ще функционира фонда. Доколкото разбирам, той ще дава гаранция за инвестицията и частните предприятия ще ще инвестират, а фонда ще поема загубите. Сега за инвеститорите може да има проблем за това, че този фонд няма да плаща средства в началото, ще дава само гаранция. Може би възниква проблем с оценката на тази гаранция. Какво може да се случи, ако един проект, как се случва често в Италия, с средствата на, ЕЦ, на ЕИБ, има корупция, Евро, Европейската комисия реши да отегли гаранцията поради корупция. По-нататък по подбора на проектите. Колегите казаха много неща, но според мен е много важно да се гарантира прозрачността и тези средства да финансират проекти за устойчиво развитие. Е, в крайна сметка мисията на ИБ е да финансира устойчивото развитие. Това не винаги е било така и се надяваме, че този път е, за разлика от някои дейности на ЕИБ и проектите и проектните облигации този принцип ще се спазва. Миналата година ЕИБ финансира проекти за търсене на петрол в Средиземно море и не виждаме как се съчетава това с устойчивото развитие. Друг важен въпрос са графиците. Те са доста ограничителни. Но тук има много съмнения. Преди 2015 година нямахме със законодателни инструменти. Когато се добием с тях, ще има повече от 2000 проекти за оценка. Според някои анализатори, от юни 2015 година ще трябва да мине още една година, още две години преди да се инвестира първото е първото евро по-нататък. Защитата на фонда. Разбирам, че ЕЦБ фонда ще се финансира от частния пазар след 3 години. Какво ще бъде въздействието и как ще се гарантира да няма въздействие върху рейтинга на банката? Заповядайте. Мисля, че имаше грешка в превода, защото, защото става дума за... Вие питахте за ИБ, а не за ЕЦБ. Мисля, че би било грешно да се каже, че е дадена гаранция защото проектът се натъква на корупция. Това е просто проект, който не съответства на нашите правила. И ако възникне корупция, тогава пра, съдебната система е тази, която трябва да се занимае. Целта на гаранцията е, ако има обективна, обективно рискова дейност. Пример – всички ние носим отговорност за... Поели сме ангажимента за научни изследвания върху ваксината на Ебола. Що се отнася и до туберкулозата, ние също и там работихме. Що се отнася до Еболата, е възможно някоя страна да излезе с вакцина и всички останали инвестиции няма да постигнат успех. Но за да насърчим инвестициите в рисков проект, логиката диктува да се вземе част от средствата за гаранции, за да се поеме първата загуба. Така че да се смекчи загубата за онези, които очакваме да инвестират в рискови проекти. Нито повече, нито по-малко. Що се отнася до е, прозрачността и устойчивостта, съм напълно съгласен. Вие споменахте за Кастор. Щеше да бъде добре да се обърне внимание на въпроса разполагаме ли с е, достатъчни основания за подобно решение – е, там ние трябваше да разчитаме на научните институции, институти в държавите членки. В крайна сметка, е, високо квалифицирани и опитни научни институти могат да сбъркат в е, оценките си. Ето защо ние трябва да сме предпазливи да извлечем нужните пуки. Хубавото е, че каквото и да се случи в законодателния процес, е, ние ще започнем работа по, по плана Юнкер. Ние осигуряваме предварително финансиране. Няма нужда да чакаме окончателното решение. Благодаря. Добър вечер, господин председател. Няколко въпроса. Първо, Инвестиционният план на господин Юнкер е и Б би трябвало да осигури към 60 милиарда. Как смятате да привлечете частни инвестиции, за да достигнете до 315 милиарда и лософек 15? Инвестициите на ИБ са бавни и недостатъчни и как ще се достигне до целта 300 и 15. По-нататък ниски растеж в Европа и риска от структурна рецесия защо очевиден. Какви са приоритетите на ЕИБ? Договорът ви дава възможността да посветите част от бюджета си на дейности извън Европа, но е очевидно, че някои инвестиционни проекти извън Европа не са приключени. Имам предвид финансирането е, на корабостроителница в Корея, която конкурира европейска други проекти в Конго и Замбия. Следователно, какъв е делът на финансирането на ЕБЕ по член 239 на договора? Не смятате ли, че трябва да съсредоточите всичките си дейности и проекти в Европа? И накрая, в момента от Гърция идва опасност за еврозоната. Смятате ли, обмисляте ли финансиране за тази страна. Господин председател, заповядайте. Когато в списъка има а, слаби проекти, ние няма да ги финансираме. Трябва да бъдем съвсем ясни. Много сме критични по отношение на проектите, които се предлагат от а, държавите членки. Има много добри проекти, но има и такива, които са откровенно слаби. И те няма да минат през проверката за отпускане на европейска гаранция. Като управители на банката ние знаем, че е, трябва да отговаряме за всички средства, които отпускаме. Разбира се, че човек може да допусне грешка, може да се случи такова нещо и човек крайна сметка се от грешките си. Ако погледнем обаче счетоводните отчети на банката последните 50 години, ще видите, че има много малко загуби. Е, загубите са нещо, което банката не прави. Но от друга страна не сме институция, която държи единствено и само на печалбата. Имаме сравнително добри резултати, което допринесе към факта, е, че сме събрали достатъчно голям резерв и затова държавите членки не трябва да дават кеш, с изключение на този случай. Така че слаби проекти, да, трябва да изберем обаче не слабите. Най-добрият тест за това е, че трябва да убедим международните инвеститори да финансират с тях. Инвестиционните агенции ни наблюдават, инвеститорите също. И ако изберем слаби проекти, ще ги загубим. Отвън, отвъд Европейския съюз, е, да, ще подкрепя дейностите на Европейския съюз и банката извън съюза. Защо? Защото когато съюзът има някакъв въпрос, свързан с политиката или климатичните изменения или енергийната ефективност, те обикновено се обръщат към нас и председателя на комисията, на съвета, външния министр, върховния представител, идва от посещение по света, от големи срещи, като е дал съответни обещания, че съюзът ще направи това или онова и го слагат пред нас в Люксембург, на нашето внимание. Аз лично съм занимавал с външни работи и съм за това банката да бъде активна извън Съюза. Благодаря ви за мандата. 10% според мен няма да са достатъчни. Ако искаме да стабилизираме Украина, ако искаме да работим отново в Русия, защото Русия е променила политиката си, то трябва да можем да направим Съюза по-привлекателен в тези страни. Трябва да играем стабилизираща роля на юг. Същото се отнася и за ебола, и за бежанците, и защо за международното положение. Моля ви, не урязвайте да не остане извън Съюза. Вернер Ланген от НП. Благодаря ви, господин е, е, председател. Действително, свършеното от е, ЕИБ през последните години заслужава похвала. Планът на Юнкер обаче предлага нещо ново. Как да се мобилизира частния капитал в много по-голяма степен, отколкото преди около 2000 са проектите от държавите членки и също времено как точно смятате всъщност да процедирате, да нагарате съответната държава да мобилизира, така да се каже, частния капитал за инвестиции или освен това, да, има голяма потребност от начален стартов капитал за млади хора с прекрасни идеи е как ще накараме инвестициите да потекат именно в тази посока? Има ли някакви конкретни планове в това отношение? И е, на трето място, е, когато става дума за реализация на проектите в е, фазата на изпълнението, като се установят някакви пропуски, ще може ли в крачка да се поправят? Те не трябва ли да предвидим някакъв механизъм? Имам предвид, да кажем, възлагането на обществените поръчки в Германия ние създадохме на времето проекти и така, разпоредби за облегчаване на определени процедури по възлагане на, на обществена поръчка за определени проекти, които бяха приоритет за нас, да кажем, строеж на пътища, улици и така нататък. Предвижда ли се нещо такова и в плана Юнкер? Още един въпрос. Как, нямам предвид вас естествено, хората от надзорния, от управителния съвет ще мислят за това, че всъщност е, е, не непременно непосредствено трябва да се стигне до печалба, но трябва в дългосрочен е, план да се преследва една добавена стойност. Ето при проектните облигации имахме един не съвсем благоприятен ефект. Да, ще трябва да извършим и една просветителска работа, естествено. Е, е, що се отнася до частните проекти? Е, ние е, още не сме е, така, направили тази решителна крачка. Всъщност, е, основният е, а, а, тежест спада върху проектите на държавите членки, а как държавите членки ще успеят да мобилизират е, частния капитал за техните проекти, това е друг въпрос. Това би било чудесно, естествено. Да, стартовия капитал. Ако някой е, започне, учреди предприятие и след 5 години изведнъж ще окаже, че не е в състояние да го поддържа и да е, работи това предприятие, е, наистина е, е трагично и неприятно. Е, трябва да направим нещо като, е, е, като в Канада, да помислим за стартовия капитал. И е, не става дума за е, гаранции непременно, а става дума за така, така наречените бизнес ангели, т.е. за консултация още от самото начало. Е, ние трябва да помогнем на хората да помнят, така да се каже, да станат по-хитри в най-хубавия смисъл на думата, по-интелигентни. И след като знаят какъв е риска, вероятността понякога да се очереди предприятие, ако си го просветил добре за всички рискове, е малка. Но точно по тази причина ние създаваме този, заедно в рамките на плана Юнкер, една комбинирана схема, в която се поема част от риска. Да, по-малко бюрократично бреме, това е, е истината. Не може ние тук в Европа да сме, така да скаже, начална позиция по отношение на създаването на нови продукти, нови технологии и така нататък. И също времено пазарната реализация да става в Япония, в Китай или в Корея. Просто защото не можем да подкрепим след стартовата фаза предприятията. Искам да попитам дали списъкът на държавите членки е окончателен и новата служба може да помогне на тези страни. Понякога може да има недоразумения от административен характер и други. И тази нова служба, която ще дадете, ще помага на тези, които имат нужда. Втората, второ, за специалната група, кой ще я избира? Е, вие, Европейската комисия, какъв ще е състава, представител на всяка държава членка, специалисти, какви специалисти, само банкери, ръководители на предприятия, комбинация, ще ще има ли покана за представяне на предложения 3 за критериите за подбор, устойчивост, економическа стойност и така нататък? И критериите са доста широки, за да не се затварят вратите, но дали тези критерии ще се уточнят, искам да се върна на лостови ефект 15. Много наблюдатели са твърде удивени. Вие говорихте за евентуално 18 или 12 или 20 проектите, които до сега са били реализирани, могат ли да си, се използват като пример, за да успокоят останалите за това, че коефициентът може да е от 15. Някои проекти може би не са били добре оценени и зле са реализирани. Правен ли е анализ, може би, на Сметната палата за финансирането? И възможно ли е, може ли да поискаме такъв доклад? Искам така подкрепата за предприятията. Някои колеги повдигнаха този въпрос. бе, като всички предприятия дали, е, дали създава проблем за оценката на риска. Има ли раз, разработени рискове? И накрая, за да приключа, ако правилно разбрах укриването на данъци, вие сте готов за да формализирате критериите, за подбор на участници, да, да се знае кой финансира и дали си плаща данъците. Заповядайте за отговор. По последния и по първия въпрос. Да. Е, Абсолютно. Втория въпрос. Квалификациите на членовете на комитетите. Това ще зависи от Европейската комисия, с изключение на някои от членовете, които Е и Б евентуално ще изпрати. Със сигурност ще изпратим хора с опит, експерти, които вече не се занимават с банкиране. Така че да няма конфликт на интереси. От друга страна, комисията трябва да помисли също по въпроса. Тя трябва да ви се отчете на вас. Така че това е много оправдан въпрос. критериите за държавите членки. И Рано е да се каже. Обсъждаме по-настоящем. Мисля, че в крайна сметка приоритетите в отделните политики трябва да дойдат на първо място. И след това трябва да има критерии за това как ще напаснам проектите към тези критерии. Трудно е да се каже. И може би прекалено рано да се каже. Мултипликационният фактор. Не казах 18 или 20. Казах имахме. Обещание с предишното увеличение 18, стигнахме 20, бяхме оптимисти и аз много внимателно подхождам. Не може да се падне много под това и в крайна сметка може да е някъде около 15. Но ако някой ви каже, че чисто математически може способен е да дефинира мултипликационния ефект, както аз аз опитах, ще го нарека в очите лъжецтва. не е възможно. Всичко се основава на анализа на проектите и на опита, в крайна сметка. 18 отново според мен обаче няма да е, що се отнася до рисковете, за които говорим. По специалния доклад за Сметната палата нямам резерви. Нашето сътрудничество с тях е много тясно. Тясно казвам на френски. Нямам проблем с това. Понякога, когато имаш бандат на Съюза, но си извън Европейския съюз, е много трудно да се направи анализ. Много, много е трудна и средата, в която се работи. Така че рисково е много. И благодаря на всички, които ни помагат всъщност да преценим това, което се случва по места. Мисля обаче, че Съюзът има външна политика, развойна политика и така нататък. EVP още двама от е, НП желая думата Данута Хюбнер. Благодаря, председателю. Искам да се върна на МСП, но в друг контекст. Планът Юнкер е дългосрочна програма за инвестиции. Не може да очакваме още утре да има резултат. МСП обаче е нещо съвсем различно. Възможно ли е, на базата на вашия опит, да се отвори по-бързо прозореца за МСП, за да има растеж. След това, да, има суми, които споменахте, има лостов ефект, това е нещо важно. Знаем обаче, че тази инвестиционна програма не е само за възможността за създаване на лостов ефект – Гледайки напред, системата за оценка на проекти, ще имаме ли растеж, конкурентоспособност и новаторство, мики предвид това, което имаме? Вие казахте, че там сме слаби. Може ли да направим така, че да имаме проекти в секторите, които носят в себе си потенциала за новаторство и конкурентоспособност? Още един въпрос – в контекста на всичко, което казахте, говорейки за, публично, за обществените поръчки? Стандартизиране ще достигнем ли? Когато говорим за проектните търгове. Няма ли да е добре най-накрая да имаме такива? Трети въпрос и първи. Да, имаме нужда от стандартизация, дори що се нася до инфраструктурните проекти. Така проектите стават по-търгуеми за инвеститорите по света. В Давос миналата седмица имаше големи инвеститори, застрахователни фирми, така нататък. Те искат някъде да си дадат парите, така че те ще проявят огромен интерес, ако имаха възможност по регламента за застрахователите. Но трябва да имат търгуеми активи, публичната инфраструктура, все още не се е развила като клас инвестиции от този тип, така че там имаме нужда от новаторство. По първият ви въпрос, можем ли да започнем по-бързо с МСП? Да, можем и ще го направим. Инвестиционният фонд е готов, ще го направи. По по-големите проекти сега, когато говорим за новаторство и инвестиции, един от критериите за подбор – сега е да гледаме проекти, които могат да стартират максимално бързо. Защото не може в средата, в която се намираме, да кажем, сега задействаме нещо, което ще стане след 8 години. Няма как да сработи това. Трябва да покажем на парламентите, на хората, на обществеността, че нещо видимо може да се направи до година-две. Нещо, което ще стартира. След това втория ви въпрос беше централният ми въпрос. Казах в началото в встъпителните си думи, че планът Юнкер ще говори единствено и само ако средата и условията се напасват. Това означава, че трябва да променим процесите на реформа. Трябва да имаме възможност да се възползваме по-добре от бюджетните средства на Съюза. Това е изключително важно и за вас тук. В същото време трябва да разгледаме регламентите или закон... законотворчеството, къде може, къде не и къде да работим. Ако разрешим този проблем или подходим към него агресивно, то тогава ще бъдем успешни. Оптимист ли съм, че Съюза, държавите членки могат да работят така, трябва много да се променят, за да се здобие с този оптимизъм. Защото това е ключът, основната предпоставка за успех на плана Юнкер. Това не е план за изхвърляне на средства. Става дума за средата, в която това трябва да се случи а, и духа, в който трябва да се случи. аз смятам, че може да се случи. Когато акционерите е, ме убеждаваха, че трябва да се увеличи капитала 12-та година. Не бях много сигурен, че трябва да се направи. Сега съм по-спокоен. Но настоявам онези, които а, искат, трябва да дадат своята вноска. Трябва да стабилизират националните си бюджети и да се премахнат регулаторните пречки и още много други неща. Имаме нужда от новаторство, чисто економическа политика, която да е новаторски насочена. Благодаря за социалистите и демократите. Фернандес Алварес. Благодаря, председателю. Добре е дошъл господин Хойер. На първо място трябва да кажа, че последната емисия, капиталова емисия, според мен бе провал поне що се отнася до подпомагането на европейската економика. Е и Б е все повече търговска банка, а не е, банка за развитие. И това мен ме притеснява. Притесняваме, като правя връзката с плана Юнкер. Защо? Защо всички средства те ще отидат за гаранция. След това вие плащате разходите на фонда с комисионна от 1%. 1%. На мен, за мен това е шокиращо. След това покриват се разходите е, за установяване на това, кое, кои проекти ще се включат в бюджета на комисията. Но Е и Б всъщност казва, че може и да откаже определени проекти, които са одобрени от тези технократи. Тоест, от една страна решава технократите, след това 1% разходи по гаранцията, след това разходите за бюджета на Европейската комисия. И след това вие казвате, че трябва да дадем тласък на предприемаческия дух, като намалим риска. Ма какъв риск поемате вие с тези проекти? от плана Юнкер, които стават прекалено практични. Тези проекти е, не идват от вашата идея е, на банка за развитие. Вие се държите към тях като търговска банка. Ами този риск не трябва ли да бъде оценен, когато се избират проектите или когато ги избира тази е, група технократи? и ако Е и Б го прави сама, едностранно, когато става дума за решенията по проектите. Какво мислите? Във вашия анализ и политическата ви оценка, е, вие всъщност е, се опирате на анализи и оценки, които аз не споделям е, Склонен съм да се съглася с казаното до този момент от парламента. Съветът винаги е смятал всъщност, нека да помисля, да, винаги е смятал, че нашата капиталова дейност е успешна. Не казвам, че сме <laughs> щастливи и задоволени за винаги, но инвестиционният комитет, който ще се състои от експерти, а не от е, политически фигури, ще преценява доколко едно предложение от юридическа и от економическа гледна точка отговаря на условията да се отпусне е, европейското обезпечение. А органите на, на банката отговарят за е, баланса на банката. Така че е, политическата среда, е, правната среда, естествено е, всичко това трябва да е наред и да отговаря на необходимите условия, за да се отпуснат е, е съответните средства. Е, по е, плана Юнкер. Когато е, технократите, както ги наричам аз в инвестиционния комитет, решат, че условията са изпълнени, да, добре, тогава банката ще отпусне обезпечението. Но Естествено, останалите фактори трябва също да са наред, защото само технократите не могат да взимат решенията естествено, за всичко. Така че е, се налага в този случай е, една институция е, да поеме, така да се каже, политически е, функции и от време на време тази институция ще трябва да казва и не на пазара, капиталовия пазар, който да кажем трябва да осигури до 80% кредитиране. Благодаря, господин председател на Европейската инвестиционна банка. Е, надявам се, че това не е, е последната ни среща. Сигурен съм, че ще бъде една от поредицата много срещи, защото ще имаме и доклад е, за дейността на Европейската инвестиционна банка. Ще продължим да осъщаме плана Юнкер. Да, вие ще бъдете нашия основен партньор при разговорите по тези теми. Да, ние не сме тези тези, които отпускат парите, други комисии отговарят за отпускането на парите, но ние сме също много важни. Напомням на всички, преди да се сбогуваме, че утре започваме точно в 8 часа, защото ще се срещнем с министра на финансите на Федерална република Германия и с министра на економиката и финансите на Италия. Много ви моля да бъдете точни. 8 часа. Приятна вечер.